Уважаеми колеги, уважаеми приятели, добре дошли в парламента на тази пета среща, която организираме е, в Комисията на Европейския парламент по економическите и паричните въпроси. За мен е голяма чест и удоволствие е, да открия работата ни тези два дни имаме удоволствието и честа за пореден път с моя колега от Чешкия Сенат да приветстваме близо стотина членове на националните парламенти е, и то от почти всички държави членки. Е, благодаря ви е, за е, това, че се озовахте на поканата. Преди да кажа няколко встъпителни думи под формата на анализ на ситуацията, пред, коя, пред която сме изправени ние тук в е, Европейския парламент, а и вие във всеки от националните парламенти, бих искала да кажа няколко организационни думи. Първо, програмата двудневна Днес с комисаря Алмуня ще започнем по въпроса за структурната реформа, инвестиции и иновации. А във връзка с въпросника, който е, ви е раздаден, целта ни е да се опитаме да, да набележим някакси най-добрата практика, най-положителния опит е, според всеки от е, нас, е, е, за да се справим с днешните предизвикателства като предвид усилията да се изработи план за економическо възстановяване, всеки би могъл да е, изрази становището на националния си парламент, да, да развие някои мисли за ролята своята и на съответния национален парламент за изработването на такъв план. По-късно към нас ще се присъедини председателя на Европейската инвестиционна банка, към която са обърнати погледите на мнозина, е, като евентуален източник на оригинални, е, новаторски идеи в една необичайна е, обстановка. Та ще разгледаме с него някои нови идеи за финансиране под формата в това число на микрокредити, финансирането на малките и средни предприятия. По-нататък тази вечер ще обменим мисли с един високопоставен представител на МВФ, понеже за съжаление господин Бутрос Бутрос Гали е задържан в Куала Лумпур. Полетът не е излетял на време, но ще присъстват и двама европейски комисари. Ласло Ковач, който се занимава с данъчните въпроси, и госпожа Леликлус, която отговаря за конкуренцията. Въпрос, който, мисля, много ни занимава днес. Утре ще е, обменим мнение с е, чешкия министр на финансите, който председателства съвета на министрите на економиката и финансите и с представител управителката на Централната Европейска банка, която се занимава с всички международни въпроси. Ако щете идеята за едни Бретън Вудс 2 и по този повод ще говорим по въпросите за банковия надзор. Имате пред себе си и списъка на участниците, но и още два документа, които ви прикамвам да вземете със себе си. Два документа, които на пръв поглед са еднакви, но всъщност не са. Това са документи, свитъци от анализи на наши експерти на Европейския парламент по макроекономически въпроси и по въпроси за финансовите пазари. По повод на нашата среща ние поискахме от нашите редовни експерти да анализират да направят една оценка от европейска и при това независима гледна точка, т.е. не от службите на Европейската комисия, този план за економическо възстановяване, да оценят неговата евентуална ефикасност и от една страна имате документа, който анализира економиката, от друга страна документ, който анализира банковата система е, в сегашната обстановка. За съжаление, документите са е, разпространени единствено на английски язик, но е, предполагам ще можете да ги използвате с полза. А сега ми позволете няколко а, общи мисли, свързани с анализа, който правим тук в Европейския парламент на днешната ситуация. След това ще дам думата на своя съпредседател а, за встъпителни думи, преди да дадем думата на а, уважаемия господин комисар, все по същата тема. А, вече то пети ден от парламентарния живот за мен започва емоционално. Емоционално, защото някои колеги ни напускат след изтичането на мандата през май, но и с чувство на, на, на известен, известна огнетеност, ако щете, предвид сегашната економическа и финансова обстановка, която е най-тежка от началото на Европейския съюз насам. И а, всеки от нас, а, мисля, е, е впечатлен от а, интереса на гражданите към вас, национални парламентаристи към нас. Всички обръщат поглед към нас а, а, и ни питат как заедно бихме могли да намерим изход от кризата. Кризата започнала в Съединените щати, днес не е подминала нито един регион от света и всички идеи, които бихме могли да обмислим по, а, а, за, за евентуално самоизолиране от общата криза, мисля днес, година и половина по-късно, са вече окончателно обявени за безнадежни. Няма възможност да се отървем от този еф, е, ефект на глобалната криза и трябва да търсим решения и в непосредствен и в дългосрочен план, без те да бъдат взаимно противоречиви. Освен това, дейностите ни, различните ни мерки трябва да са в успоредица на национално, общо европейско и международно равнище. Можем да изпаднем в ситуация, в която да кажем, е, кризата е глобална, следователно са необходими глобални решения. И оттам надолу към националните проблеми. Не, напротив, едновременно трябва да работим по трите направления национално, общо европейско и световно и оттам за задачата ни става още по-трудна. Бихме искали тези два дни да направим ревносметка на, на сегашното състояние, но вместо една обикновена констатация на обстановката, бихме искали заедно да помислим какво бихме могли да направим и то без да се опасяваме от навлизането в непознати води. Връщам се на, на глобалната криза, започнала с а, провала на а, нискокачествените жилищни кредити и оттам обхванала всички аспекти на економическия живот а, във всяка от нашите страни. Че целта ни е да вдъхнем отново живот на економическия живот, на економиката на нашите страни, с бързи, ефикасни и целенасочени действия. Но за това действията ни трябва да бъдат и координирани. Националните мерки е, са абсолютно необходими, е, особено що се отнася до бюджетните и данъчните стимули, но и в краткосрочен и в дългосрочен план само координация между всички държави членки е, биха могли да гарантират възстановяването на една социална и екологична економика. Въпросите за надзора, между другото, не са нови въпроси за Европейския парламент. Ние неколкократно поискахме сътрудничество между държавите членки е, по отношение на банковия надзор и а, е, след а, е, а, дискусията миналата година изработихме една стратегия. А наскоро в два много конкретни доклада отново напомнихме за необходимостта от координиран надзор на трансграничните финансови групировки. А днес пред нас, пред Европейския парламент, се представят няколко проекта за изменение на действащи нормативни разпоредби но при това трябва да напомним, че е, дългът на законодателя може да бъде до някъде е, фрустриращ. От една страна ние е, сме принудени да търсим нова архитектура, без все още да знаем на какви основи ще стъпи тази нова постройка, а от друга страна да работим сектор по сектор, който е, ни се струва понякога от живелиц. Е, и независимо от енергичните мерки е, да насърчаваме е, конкуренцията, би трябвало да държим сметка за стабилността, за равновесието на финансовите пазари. Днес сме изправени пред тежки трудности. Искаме от Европейската комисия да изпълни своя дълг на архитект, да, да е, действа бързо и да въплати в е, европейска регламентация заключенията на работната група, която е създадена при председателя Жак Деларозиер. Очакваме много от тази експертна група е, за упражняване на надзор на едни съвременни ликвидни пазари в интерес на новата европейска економика, нейната енергийна ефективност, приноса и за противодействие на климатичните изменения и за социалната кохезия. Струва ми се, че една система на европейски надзор – по образеца на европейската система на централните банки, в която всеки, независимо от мащабите на финансовия си пазар, ще се чувства добре, ще обедини необходимите е, е, усилия и ще създаде синергичен ефект между различните териториални равнища на надзора. В е, тази е, връзка трябва да признаем ролята на Централната банка. Централната банка ще излезе по-силна от днешните изпитания в резултат от това как ще подходи към кризата, но ние междувременно виждаме, че се налага и намеса на държавите, на правителствата. За в бъдеще ще трябва да помислим за структурата на Европейската комисия, от която се нуждаем. И в личен план, позволете ми да изразя надеждата, че бихме могли да реорганизираме някои аспекти от дейността на комисията и то така, че макроекономическите аспекти и регламентирането на финансовите услуги да попаднат в една единствена административна структура на комисията. Що се отнася до економическото възстановяване, необходимо е държавите да не се вторачват единствено в необходимостта от възстановяване на финансовата стабилност или ограничаване на държавните разходи. Това разбира се са основополагащи аспекти. Не бива обаче да забравяме и за рецесията, е, която може да ни изолира в опитите на всеки да защитава собствената си економика. Протекционизмът надига глава и той вече се проявява сред министрите на економиката и финансите, когато държавите членки отказват да използват отпуснете 5 милиарда. Аз, разбира се, не смятам, че еврозоната ще се разпадне. Цената, за която дадена държава би платила, ако напусне еврозоната, би била много по-тежка от всякакви лишения. А и договорът изключва възможността за спешни марки за спасяване на едни или други, но е, във всеки случай трябва да проявим и творчество. А да не говорим, че мерките, които а, е, се предприемат и които ще се разработват, ще имат значение не само за еврозоната, а, а е, за, за държави дори извън а, границите на Европейския съюз. А, още повече, че много държави членки се стремят към членство в еврозоната, някои са а, а, близо до, до тази цел. А, Е, различната регламентация на финансовите пазари, от друга страна, води до е, опоручаване на конкуренцията, е, в констатация, която комисара Алмуния направи преди една година. И така се губи доверието в дисциплиниращия ефект на пакта за стабилност и растеж. Необходимо е да се въведе нова стратегия. Стратегия и на едните, и на другите. На, на, на, на, на стратегия, в която всеки да, да има своя принос. Да се създаде една ефикасна и изпреварваща събитията система на многостранен надзор. Някои смятат, че различията в една парична зона не са много важни, но вижте какво става в Америка. Там нещата са съвсем различни. 30% от федералния бюджет на Съединените щати, извинете, 30% е, от националния доход отиват в е, федералния бюджет, което естествено няма нищо общо с е, нивата на вноски в европейския бюджет. Ето това са някои от направленията, в които бихме могли да помислим. Е, като отново подчертавам убедеността си, че когато всеки мисли за втората фаза от плана за възстановяване, в момента, когато всеки подготвя приноса на Европейския съюз като такъв към работата на Г-20, макар и съюзът в собственото си качество да не участва в тази група, когато комисията подготвя Европейския съвет за пролетта и извънредния Европейски съвет, мисля, че нашата среща е отлична възможност да обменим своите тревоги, но и да помислим за утрешния ден. Благодаря ви за вниманието и давам думата на чешкия колега от Чешкия сенат, като ма благодаря още веднъж за неговото съучастничество. Имате дума. Важена пани председкиня, важене колегиня, важени колегове. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа гости, за мен е голямо удоволствие, както и чест да бъда тук днес пред вас и да участвам заедно с вас в един дебат за бъдещето на европейската економика. За мен също голямо удоволствие е да се видя отново с нашата председателка. Ние се видяхме ноември при месец миналата година в Прага, където парламентарната комисия по економически прежни въпроси заседава заедно с нас Чешката комисия по економиката и транспорта. Темата днес след обед е заетост и растеж, като ще се опитаме да се фокусираме върху инвестиции, иновации и дребен бизнес. В своето изказване ще засегна само последната тема, която споменах и тя беше малкия бизнес. Ще спомена и част от становищата на нашия сенат в Чехия Утре ще чуете нашия финансов министр, който ще говори за чешкото председателство, неговите приоритети, ще говори за економически въпроси, за техния обхват. Тогава, като че ли той ще може да влезе и в повече подробности. Голяма част от вас най-вероятно ще се съгласят с мен, че древните предприемачи всъщност са гръбнакът на една економика. Надлежната законодателна рамка е изключително важна за доброто финан... фу... извинете, функциониране на пазара. Доброто ниво на нормативна уредба, което спомага развитието на бизнеса, е изключително важно. Един от големите проблеми, е, пред които са изправени дребните предприемачи, са прекалено многото административни пречки. Затова е едно от е, предизвикателствата пред нашето предизвика... председателство е да се справим с тях. Европейската комисия въведе една цялостна политическа рамка за Европейския съюз и неговите държави членки по отношение на дребния бизнес преди няколко години. Става дума за един закон за дребния бизнес. Това се прилага сега под председателството на Чехия. Чешкия сенат изрази своето становище по отношение на този регламент по време на предварителното разглеждане на този документ. Ние в Сената призовахме нашето правителство да направи всичко възможно, така щото принципите в този законопроект да бъдат задължителни. Още едно предложение, направено от нашия Сенат, беше да се включи оценка на прилагането на този закон в годишния преглед на Лисабонската стратегия на общностно ниво, както и на ниво национални планове за реформи. Изключително важно е да улесним живота на древните предприемачи. Това едва ли ще реши веднага проблемите, но чисто дългосрочен план това е изключително важно за развитието на европейската економика. Благодаря ви и очаквам с нетърпение да чуя и вашите становища. Благодаря. Благодаря, господин председател, за особено конкретния подход, за конкретните свидетелства за работата на Чешкия сенат по въпроси, които е, ще имат е, централно място в нашия дебат. А сега, господин комисар, благодаря ви за това, че сте тук сред нас. Знаем колко голяма е вашата отговорност, очакванията, е, които се свързат с вашия портфейл, но без повече да протакаме, нека ви дам думата, за да ни дадете вашата представа, вашата оценка за сегашното економическо състояние и за това как Европейския съюз би могъл да има значим примус, принос в дебата по макроекономическите предизвикателства, пред които сме изправени. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, ще говоря на английски. Mon... А, председателката предлага на оратора да говори на испански, но, но той казва, аз на каталунски не мога да говоря, така че нека бъде английски. И така, по отношение на економическото положение, трябва да кажа, че тази година в нашите прогнози сме заложили съответните проценти. Аз съм представил тези прогнози на 19 януари на вниманието на всички. Това беше преди няколко седмици. Също се отнася и за прогнозите на ОИСРА, на МВФ, това са прогнози на частни и публични институции, като съответно там ревизирахме нашите прогнози и за нивото на безработицата и за растежа на економиката в Европейския съюз. Наложи се да завишим нашите прогнозни цифри за безработица тази година – В Европейския съюз, може би не във всичките му държави членки, но най-общо казано като Европейски съюз, ние се намираме в една дълбока рецесия. Същото се отнася и за САЩ, за Япония, както и за други световни економики. Основният мотор на растежа тази година продължава да бъдат големите новопоявили се економики, но те също трябваше да понамалят своите прогнози за растеж тази година. Китай, например, миналата година имаха растеж 9, 10, дори 11%, докато тази година, според нашите прогнозни цифри, те могат да очакват един растеж от около 6%. Така че виждате голям е спадът на растежа дори в Китай – също се отнася и за Индия, както и за други новопоявили се силни економики. Комисията разгледа ситуацията в Русия. Там има също сериозни економически проблеми. И Липсата на вътрешно търсене в Европейския съюз няма как да бъде компенсирана. Това се отнася, разбира се, и за САЩ посредством такова търсене в тези нови економики. Имаме световен проблем, това е първата рецесия на глобалната економика и то е една дълбока рецесия. Какво решихме, че трябва да направим? Силно си изпомняте, че първо бяхме изправени пред една финансова криза, която започна август 2007 година и ние на европейско ниво, както и на световно ниво, се прие един дълъг списък с инициативи с цел подобряване на финансовото законодателство, по-добра координация на финансовия надзор, за да се решат част от проблемите, свързани с лошото функциониране на тези пазари. Но това не е само финансова криза, това е криза в економиката. Следователно, през ноември месец Европейската комисия реши да поеме една инициатива за план за възстановяване на економиката с бюджетни стимули 1,5% от БВП през 2009 и тези бюджетни стимули ще бъдат прияти на национално ниво най-вече, защото бюджета в крайна сметка си, оставя, най- си остава най-вече национален. Но тук основният момент е координацията, защото бюджетният стимул ще работи добре единствено и само ако бъде добре координиран. Т.е. ако всички национални решения са координирани помежду си, и ако размерът на този бюджетен стимул е разпределен разпределен така, че да, да отговаря на възможностите за маневриране в отделните национални економики и ако мерките, независимо дали в приходната или разходната част от бюджета, са навременни, целенасочени и временни. Това бяха условията, както и целите на нашия план за възстановяване, който бе подписан от 27-те държави, членки и техните държавни правителствени ръководители през декември. Голямата част от държавите членки приеха такива национални планове за бюджетни стимули, които отговарят на принципите заложени в този документ, който току-що цитирах. Вчера на заседанието на министрите на економика и финанси и днес с вас тук, бих могъл да заявя, че за сега решенията прияти в национален план, в рамките на този план за възстановяване, отговарят най-общо на принципите заложени в плана, т.е. те са навременни, целенасочени и временни, може би не отговарят на 100% на заложеното, но най-общо казано мога да кажа, че отговарят на принципите, които заложихме, що се отнася до ефективността на бюджетния инструмент. Така, сега размерът. Е, размерът е свързан с една обща цифра, която е сборна от отделните национални бюджети и най-общо отговаря на 1% от е, БВП, малко по-низко от тези проценти половина, които бяха е, преценени в началото, но в определени държави членки трябва да се има предвид, че са взети друг тип мерки за засилване на финансовата подкрепа, предоставена на економиката и като се има предвид важната роля на стабилизацията на отделните економики, ние считаме, че размерът на бюджетния стимул и подкрепа за, до 2010 с решенията прияти до този момент може да бъде между 3,3 и 4.0% от БВП. Така че виждате, че бюджетният стимул е доста значим що се отнася до средно и дългосрочната перспектива на тези мерки. Можем да кажем, че някои от мерките са много добре свързани с структурните реформи, които са необходими за засилване на потенциалния растеж на нашите економики и тяхната подготовка за устойчиво възстановяване след а, свършването на кризата и на проблемите ни. Така че има връзка между част от мерките, които са приети. А, те са свързани с средносрочни действия, а в дългосрочни пък а, а, са взети предвид потребностите на нашите економики. Но, от друга страна, има две ограничения, пред които сме изправени в краткосрочен план – Първото такова са финансовите пазари, най-вече банковия сектор. Но не само той. Някои капиталови пазари също трябва да бъдат включени, които не работят добре. В някои случаи дори изобщо не работят. Заедно с бюджетните стимули, държавите членки последните 4 месеца разработиха различни схеми, инициативи, взеха конкретни решения за предоставяне на подкрепа на финансовия сектор и въз... за да възстановят нормалното функциониране на пазарите след банкрута на Lehman Brothers 15 септември. Както знаете, тогава бяхме на ръба на колапс на финансовата система. И като реакция на този риск от колапс на световно ниво, Правителствата приеха дълъг списък мерки за подкрепа, които свързват рекапитализация с частни и в повечето случаи обществени средства, по-голяма ликвидност на банките, намаляване на лихвите и така нататък. Всички тези решения започнаха да оказват положително въздействие, особено в краткосрочен а, план върху някои от пазарите, защото се намалиха спредовете, Юрибор и други лихвени проценти паднаха след приемането на тези мерки. Банковата система обаче продължава да бъде в криза. Вчера на ниво министра на економиката и финансите обсъждахме всичко това, имайки предвид активите на банките, защото това изисква особено внимание и би трябвало да има национална реакция в определени държави членки. В същото време обаче, по време на нашите дискусии, свързани с активите, новата администрация в САЩ прие нов пакет мерки, подкрепа на финансовата система с цел нормализиране функционирането на финансовите пазари. Надяваме се, че всички тези мерки, взети заедно, ще задействат едно положително развитие на нашите економики. Обедени сме обаче, че ако финансовите пазари – не функционират е, по-нормално или поне не започнат да го правят следващите няколко месеца, ефикасността на бюджетните стимули, както и ефикасността на различните решения, свързани с парични въпроси, ще претърпят е, негативи. Втория момент през е, тези няколко седмици или последните няколко месеца дори е свързан с това, че като се има предвид голямото количество публични ресурси, кои, ресурси, които са включени в финансовите пакети, както и в бюджетните стимули, рисковете се прехвърлят от частния сектор в публичния, от частните агенти към суверена и някои държави членки започват да срещат допълнителни трудности да финансират дълга си, нов и се изисква а, навлизането в нов дълг, за да може да се отговори на приятите решения. Увеличава се тяхната и, и изложеност на риск, както и цената на кредита се увеличава в повечето държави, защото се увеличиха спредовете – особено на пазара на държавни облигации и то не само в частните финансови пазари. Не бива да забравяме всички тези ограничения. Не всички държави членки имат една и съща възможност да маневрират и да финансират държавни облигации при същите условия, що се отнася до ликвидност и себестойност. Това са предизвикателствата, пред които сме изправени. Заедно с последствията от економическата рецесия и наистина забавянето на растежа на пазарите на труда, особено що се отнася до а, съкръщения и увеличаване на безработицата. Ето за това Броят на срещите на върха, броят на инициативите, броят на заседанията се увеличи последните месеци. Днес имаме едно заседание в сградата на Берлемон, където е седалището на комисията, с министър-председателя Тополанек и той заедно с председателя Баросо на пресконференция след своето заседание заявиха, че Срещата на върха, която бе обявена вчера, ще бъде на 1 март. Неформално заседание на 27-те държавни правителствени ръководители, което ще бъде последвано а, с пролетния съвет, от пролетния съвет 19 март. А пък преди това ще има среща на европейските членове на Г20 заедно с комисията на 22 февруари в Берлин – и Европейския съвет през пролета и всички тези заседания, срещи на върха, ще подготвят срещата на Г-20 в Лондон на 2 април. И днес министър-председателя Тополанек и председателя Баросо заявиха, че нова среща на върха ще има в Европейския съюз през месец май, на която ще се говори най-вече за етостта. Т.е. какво се случва на пазара на труда и как ефикасно и ефективно да се борим срещу безработицата и да подобрим този пазар. Това са много ясни сигнали за съществуването на една обща Европа за справяне с а, тази криза, за приемане на решение на европейско ниво и една потребност да говорим с един общ клас, да имаме обща позиция като Европейски съюз пред света. Дали това ще бъде на световни заседания или на срещата на Г-20. И мисля, че това са добри новини. Това са добри новини, които изпращат ясен сигнал на економическите субекти, на гражданите, че Политиците съзнават положението, неговата сериозност, трудностите, проблемите, предизвикателствата и че те са решили да се справят с тези проблеми и предизвикателства в краткосрочен план. Мисля, че това са добри новини. Не можем да се изправим пред тази криза като отделни държави, предприемайки национални мерки в изолация от останалите си партньори в Европа, а пък Европа като такава не би могла да действа изолирано от останалите си партньори в глобалната економика. Това е глобална криза, има нужда от глобален отговор. И Европа би трябвало да бъде добре подготвена със свои отговори. Какви са отговорите, които са необходими? Анализирахме определени сигнали, от Европа и извън Европа, свързани с признаци за протекционизъм. Мисля, че сутринта по време на нашата дискусия съвсем ясно го заявихме. Заявихме го и вчера от името на комисията, когато говорихме пред съвета на министрите по економика и финанси. Ние трябва да защитим хората. Ние сме готови да го направим. Да ги защитим срещу политически, извинете, социалните последствия на тази криза и да помогнем на обществото да преодолее трудностите в краткосрочен план. Искаме да защитим економиката, економическите субекти, да им дадем възможност да разполагат с нужния инструментариум, за да се справят с кризата. Ние обаче сме срещу протекционизма. Защитата на гражданите защитата на економическите субекти не са равни на протекционизъм. Протекционизмът е най-лошото решение, най-лошият отговор на този проблем. И това трябва да бъде ясно на всички. Ние в Европейската комисия сме ангажирани, сигурен съм, че, Евро... сигурен съм, че Европейския парламент и другите институции, Европейския съвет, както и националните институции на държавите членки са ангажирани да защитават вътрешния пазар да се борят срещу бариери, срещу дискриминация на този вътрешен пазар и сме ангажирани с това да стигнем до един общ отговор, което означава европейски отговор. Би трябвало да има повече действия на европейско ниво, а не по-малко на европейско ниво. Трябва да защитаваме не само вътрешния пазар, не само правилата свързани с конкуренцията, с държавната помощ. Това в крайна сметка са само минимални изисквания. Това е вярно от една страна, но от друга страна трябва да защитим и най-важният инструмент, с който разполагаме, за да се борим с рецесията и да имаме един общ подход за изправяне срещу кризата. Трябва да защитим економическия и паричен съюз. Еврото, економическия и паричен съюз. Защото еврото защитава нас. Еврото е подслон за нас. То е наш щит. То е изключително положителен инструмент, който ще ни помогне да се справим с тази криза. Става дума не само за членовете на еврозоната, 350 милиона европейци и 16 държави членки на Европейския съюз. Еврото помага на всички европейци. На всички. Но, като европейци, като европейски институции, ние също трябва да защитаваме еврото и економическия паричен съюз. И ето за това не трябва да създаваме вътрешни препятствия в финансовия сектор, на финансовите пазари и за това имаме нужда от общи указания, които да ни дават възможност да занимаваме с гаранция на цените и схемите за рекапитализация. И за това трябва да се насочим към един общ е, надзор на европейско ниво. Затова имаме нужда и по-амбициозно регулиране на финансовите услуги и финансовите пазари. Ето защо трябва да запазим вярата в координацията на нашата економическа политика, това е Лисабонската стратегия, както и вярата в пакта за стабилност и растеж. Има гласове, които задаваха въпроси в началото на рецесията, казвайки този пакт сега трябва малко да го сложим на страна. Пакта за растеж и стабилност. Но аз не мисля, че това е решението. Той ще, това ще създаде повече проблеми. Смятам, че този пакт трябва да бъде прилаган, зачитан, изпълняван. Ние го ревизирахме през 2005 година. В Европейския парламент това е дискутирано многократно и ревизията на този пакт, както и последствията от тази ревизия. Сега пактът е по-гъвкав и може да се справя с трудностите пред публичните финанси в тази ситуация, но тъй като той е по-гъвкав, в него като че ли има и повече вяра и трябва да се опитаме в настоящата криза да запазим това доверие. Доверието е необходимо, за да може държавите членки да финансират публичния си дълг при добри условия. Освен това е необходимо, за да може да се намалят спредовете на публичния дълг. Доверието е необходимо и за да може националните правителства и парламенти да се подготвят за консолидиране на публичните финанси и да намалят нивата на публичния дълг след края на рецесията, за да може да покажем солидарност с следващите поколения, които ще бъдат изправени пред големи предизвикателства, особено що се отнася до демографския срив. И това доверие е необходимо, за да може да се използват публичните финанси и по-специално публични инвестиции и влагането на средства в пазара на труда, в образованието, за да може да има едно устойчиво възстановяване на економиката. Euh, euh, Благодаря, господин комисар, е, за това ясно експозе, посветено на днешната обстановка на предизвикателствата, които, бих казала, засягат самите основи на Европейския съюз като вътрешния пазар и пакта за стабилност. А сега по добра наша практика предлагам да ви дадем думата на вас от една страна, за да ни разкажете как всеки от вас в националните парламенти подхожда към плана за економическо възстановяване, а и зададете въпроси към господин комисаря кратки изказвания, моля. Е, е, това също е наше правило. Верно в националните парламенти е, не е така. Вярно, аз, а и господин комисаря не дадохме кой знае колко добър пример за, за краткост, но за вас времеви регламент от по две минути за двама национални представители и един евродепутат. Моля да, да поискате думата, когато желаете да се представите, за да се знае е, кой се изказва. Вече имам един е, записан колега от Португалия, господин Ясинто Серао. И имате думата за две минути. След това ще дам думата и на вас. Е, вие не сте от Португалия? Но, Ще ви дам думата, след това ще дам думата на госпожа Ферера. И така, господин Ясин. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ehm, estando aqui a representar eh, o Parlamento português. Благодаря, госпожо председател. Ние тук сме представители на португалския парламент, на правителственото мнозинство. Бих искала да развия пред вас някои идеи, които са от интерес за, за нас, за Португалия, но в същото време мисля, така бихме допринесли към общия размисъл. Проблемът, с който се занимаваме тук е с множество измерения. Проблемът проистича от една економическа, но и финансова, и, и социална, а и политическа криза. И следователно необходим е задълбочен размисъл от страна на всички европейци. В противен случай не бихме могли да е, съсредоточим вниманието си върху всички проблеми на економическата и финансова криза, засегнала целия свят, но най-вече Европа. Проблемът е, който ни занимава, целият този кръг от проблеми е, се е, разработват от португалското правителство по един много съсредоточен начин и както вече се каза тук, необходима е координация между всички държави членки. Необходима е солидарност. и е, да не се привързваме така към е, собствената си националност, е, което би могло да породи не само протекционизъм, но и национализъм и расизъм. Много е важно Европа да действа така, че да не се стига до съперничества, до политически кризи. Португалското правителство положи бюджетни усилия за преодоляване на кризата. Бяха направени сериозни капиталовложения за стимулиране на заетостта, както и капиталовложения в държавния сектор, за да се е, даде нов стимул на економиката, да се положат грижи и за най-слабите социално, за преодоляване на проистичащите от кризата социални проблеми, а от друга страна и за гарантиране стабилността на финансовите пазари. Та, както казах, въпреки че това са мерки на португалското правителство, те се вписват в усилията на всички в Европа и е изключително важно да се гарантира едно, едно сцепление Понеже бяхте пръв, казва председателката, ви оставих малко да нарушите времевия регламент, но ще трябва да бъда по-строга от тук нататък. Дам думата на господина, кой беше, да, който я поиска. Искам да задам един въпрос на комисаря. Какво може да направи Европейския съюз а, в институционално отношение? Да, за да улесни а, живота на, на някои страни, така да се каже. На тези държави, които могат а, примерно да вземат а, заеми на, с, изходни, с изгодни лихви. Когато се въведе, въведе еврото, ние не, а, не очаквахме а, този а, шок. Вие споменахте нещо, което може, е, може да се направи на европейско ниво но може би трябва да размислим по-добре по този въпрос, дали не можем да си го представим и на а, европейско ниво за, а, за издаване на обликации. В същото време трябва да внимаваме да не се стигне до спекулации. Това е моят въпрос. Благодаря ви. Сега госпожа Ферейра от Европейския парламент. Благодаря. Сега давам думата от името на Европейския парламент госпожа Елиза Ферера, която ще говори за плана за възстановяване. А, а план, който разбира се почива на националните планове. Давам ви думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да кажа всичко за две минути. Преди всичко, какви са основните цели на програмата за възстановяване? Преди всичко това е заетостта. Предприятията и даването на нова динамика на реалната економика. Именно спрямо тази цел трябва да измерваме успеха на програмата за економическо възстановяване. Това първо. Второ, за да се постигне тази цел, Необходимо е да решим три вида въпроси. Първо, финансирането на предприятията, защото в момента кредитирането, както знаете, не върви. Но не е достатъчно само да има кредити, ако няма економическо съживяване. Защото кредитите са необходимо, но не достатъчно условие за економическото възстановяване. За да се създадат работни места, Необходимо е да се вземат други мерки. Програмата за економическо възстановяване, която сега обсъждаме, в нея само 15% са европейските инициативи. Всичко останало са национални инициативи. Следователно, много важни са мерките, които ще предприемат страните членки. И именно тук идва принципът за социална солидарност и а, и териториално сближаване. Трябва да поискаме от Европейската комисия по абсолютно решителен и ясен начин да стане ясно, че трябва да има хоризонтални е, програми, които да компенсират различията между различните страни. Именно това искам да попитам е, комисаря. В е, програмата казвате, че сте готови за преговори с съвета за отпускане на 5 милиарда. В, в, до 2012 година и сте готови да се модифицира съответният финансов инструмент. Следователно, а, Необходимо е да се използват структурните фондове, необходимо е да се преразгледа това, което трябва да се направи и да се създадат условия за стимулиране на заетостта. И то това трябва да се направи колкото може по-бързо. За това са необходими хоризонтални програми, които да компенсират трудностите и които да, в които да се отчитат асиметричните условия в страните членки. И сега втора група въпроси преди всичко господин Бакафари от Италия, след това колегата от Швеция и след това госпожа Раева. Thank you, Mr. Chairman. I'm the president of Italian... Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Италианската комисия за финансиране в Италианското Министерство на финансите. Избран съм за втори път на тази длъжност за 6 години. Искам да задам следния въпрос. Дълбоко несъгласен съм с а, това европейският план да се разглежда като сбор от а, плановете на страните членки. А, защото това не може да бъде европейската економическа политика. Преди всичко, защото всяка отделна страна членка работи в рамките на ограниченията, които и налага европейската економическа политика. Въпросът е, съзнаваме ли, че правим две големи грешки в европейската економическа политика? Грешки, които правим през последните 4-5 години. Първо по отношение на, на валутната политика и валутните курсове. Второ, грешка е това, че не разбираме, че е време да а, изоставим Мастрихт 1 и да преминем към Мастрихт 2. Да направим разлика между а, текуща сметка, разходи по текуща сметка и инвестиции. И на много срещи на, на учени в университетите ни говорим за прогнози. Но когато поема отговорността за подобни прогнози, за всеки процент инфлация, който се контролира чрез паричната политика, имаме като страничен резултат 2% намаляване на растежа. И не случайно последната прогноза на Европейската централна банка и Европейския съюз е намаляване на растежа с 2% и 1% инфлация доста по-малко от 2%, които са целта, което ЕЦБ си поставя. Значи тук сменяме едно за две. Подобна прогноза съвсем не се основава на политиката на страните членки, а на европейската економическа политика. Две трети от всички прогнози за европейските страни, които и да са те, ще зависят от това а дали ще можем по разумен начин да променим европейската економическа политика. И оттам нататък ще тоде приносът на националните решения. Сега давам думата на госпожа Моника Грин от шведската делегация. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че ни поканите на тази среща. Като начало искам да изкажа похвала относно тази економическа програма. Много е важно да разполагаме с такъв план за економическо възстановяване. Той също трябва да бъде изпълнен. Важно е да не се отказваме от Лисабонската стратегия, да се придържаме към нея. Тя е много важна, както и свободната търговия. И да не започнем да защитаваме собствената си държава и собствените си предприятия. Трябва да се придържаме към свободната търговия и да се подкрепяме взаимно. Това също е част от солидарността и начинът по който ние ще можем да станем силни, като се придържаме един един към друг. Хората трябва да имат сигурност, да се чувстват достатъчно сигурни, за да търгуват, за да инвестират, тъй като а, това не се прави, когато стоиме пред една економическа разруха. За това е много важно. А, когато сме изпълнени, човек изправен пред риска да ам, стане безработен, да бъде подкрепен чрез а, допълнителна квалификация или обучение, за да може по този начин да се преодолеят трудно, трудностите. Ам, а, временните мерки в тази економическа програма а, трябва да има преструктуриране, а, трябва да нашите жилища да бъдат изграждани съобразно екологичните изисквания. Сега, в, през тези тежки години, трябва да се пренастроим, да има едно преструктуриране, за, за да може да напред да а, се чувстваме по-добре. Трябва да се придържаме към Лисабонската стратегия, а, също да възстановим нормалното функциониране на банковата система и за това се нуждаем от съответните правила, към които да се придържат и банките. А също трябва да има и разпоредби в собствените економики. Благодаря госпожа Айва за Европейския парламент. Мерси, мадам президент. Уважаеми колеги от националните парламенти. Естествено, предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с економическата криза, в момента са единствени. Такова нещо не се е случило в Европейския съюз. Именно заради това ние трябва да покажем координирани действия. Като председател на делегацията за работа с Европейското економическо пространство към Европейския парламент мога да дам един пресен пример за страна, която действайки изолирано бе положена на колене и стигна почти до фалит. Говоря за Исландия, страна от която се върна включително и тази сутрин и където така сигналите показват, че кризата е в своя начален стадий и най-лошото все още не се е случило. Ако Исландия беше член на Европейския съюз и бе предприела навременни, бързи и координирани мерки, не само финансовият, но и економическият сектор в тази страна, а и много други последици в Европейския съюз биха били спастени. Ето защо Говорейки от името на групата на либералите и демократите за Европа, призовавам националните планове за економическо възстановяване да се фокусират върху стабилизирането на публичните финанси до нивата, които са предвидени в пакта и за които говори господин комисаре, а, с цел също така и избягване на обременяването на бъдещи поколения. Основна цел трябва да бъде стимулирането на економиката и на пазара на труда за създаване на условия на растеж Естествено, говорим за краткосрочни мерки, но имащи своето дългосрочно и макроекономическо влияние. Това са мерките, които ще подпомогнат на адаптивността на пазара на труда. И също така за либералите е изключително важно при евентуалното преразглеждане на правилата за държавните помощи да се има в предвид задължителното съчетаване на стриктни условия за преструктуриране инвестиции в иновациите и устойчивостта на икономиката при даването на държавни помощи. В същото време ние бихме искали да видим едно избягване на свръхрегулиране на финансовия сектор, тъй като това ще доведе до забавяне на инвестициите. И тук мога да дам един пример за различно тълкуване и много ще бъда радостна да чуя и реакциите на нашите колеги от националните парламенти на изпълнение на някои препоръките на плана. Примерно обща позиция на ниво Европейски съюз в рамките на данъчната политика липсва. Тази сутрин в Комисията по економически и финансови въпроси на Европейския парламент приехме резолюция относно намалените ставки на ДДС, но дебата продължава да се вихри и противоречията не стихват. Какъв вид данъчни стимули можем да приемем е спортно, от гледна точка на непреките данъци. ДДС е с най-голямо економическо влияние и основно се, сбърк... се сблъскват две теории диференцирани ставки срещу намалени ставки призовавам да бъдат взети в предвид факторите като конкурентоспособност прозрачност и по лесно управляване на данъците когато имаме намалени но не диференцирани ставки. господин комисар действително ще оценим ако ни кажете какви ще бъдат тези мерки които са базирани на уроците получени до този момент от кризата. благодаря ви много. Merci beaucoup pour notre troisième tour de parole. Nous avons à nouveau un, un collègue. Благодаря. А сега имаме още един колега от Португалия за третият кръг въпроси, след това колега от Ирландия и след това господин Шинес от Европейският парламент, господин Йоген Ектън. Благодаря, госпожо председател. Аз съм председател на бюджетната и финансова комисия на португалския парламент. Познавам много добре господин Алмуня, когато той беше председател на бюджетната и финансова комисия на Испанския парламент. И за мен е удоволствие да се срещна с вас тук днес. Въпросът, който искам да задам, е чисто прагматичен. Той е въпрос на за методологията на финансовия план за възстановяване на европейската економика. Смятам, че трябва да помислим а, върху методологията, защото в миналото а, бяха правени много опити да се реши проблемът, но тези опити се оказаха неефективни. Напомням планът на господин Полс, например, в Съединените щати. Това беше преди всичко план за борба с токсичните а, активи, а след това и за рекапитализация на банките за да може финансовата система да се въведе в ред. Днес господин Обама има друг план, тъй като пранът Олсън се оказа не да реши финансовите проблеми на САЩ. В Великобритания също виждаме господин Гордон Браун, министър-председателят, също предлага план, план, който се признава за новаторски, за рекапитализация на банките и за банкови гаранции. Не се оказва обаче и там, че в Великобритания е необходим още един план за решаване на проблема. И за това питам, планът за економическо възстановяване, пред, предлаган от Европейската комисия, дали той е а, съобразен с а, сегашното положение? Питам това, защото трябва да помислим за размерите и дълбочината на кризата, преди да обмисляме как да се борим с нея. Преди всичко искам да напомня две така парадигми, които могат да служат за пример в миналото. Положението на Швеция, шведската криза през 90-те години и успеха на шведския пример – Значи, необходим е дълбок размисъл върху финансовата и банкова криза преди да предлагаме план. Едва след този анализ, задълбочен анализ, можем да представим план, който а, успешно да, а, да реши кризата, така както това направиха в а, Швеция а, по време на кризата пред 90-те години. Първо направиха анализ, след това предложиха а, съответния план. Сега японският пример. Там също имаше банкова и финансова криза, но там не беха предложени достатъчно ефикасни мерки. И 10 години след началото на кризата все още имаше проблеми, които трябваше да се решават. Защо? Защото не бе направен истински задълбочен и сериозен анализ върху истинското положение на японските банки и на японският финансов пазар. И затова във връзка с плана за економическо възстановяване, който предлага Европейската комисия, искам да попитам, свършили сме ли си работата предварително? Направили ли сме предварително задъл... необходимия задълбочен анализ? Преди да пристъпваме към разработване и предлагане на план за възстановяване, защото ако не сме сторили това, мисля, че този план е осъден предварително на неуспех. Нещо, което естествено ние не може да допуснем. Благодаря. Благодаря. Не смея да бъда толкова строга с националните парламенти, както съм към представителят на Европейският парламент. Но а, нека да дадем възможност на всички да говорят и затова давам думата на представителя на ирландската делегация. Не знам кой от двамата колеги ще а, говори. Моля, представете се. Thank you, Uh, Благодаря, госпожо председател. От името на Ирландския парламент а, искам да се изкажа. Имаме уникални проблеми, защото ние сме една отворена економика, но като такава Имахме и доста проблеми с ипотеките и с строителството. Разбира се, предприехме много строги мерки, за да можем да поправим положението. Имаме банкови гаранции към всички банки, национализирахме третата най-голяма, третата по големина банка. В момента рекапитализираме първата и втората по големина банка в страната. Наскоро бавихме мерки за намаляване на публичните разходи, както и заплатите в публичния сектор, за да се подобрят публичните финанси. Разбира се, ние сме тук, за да се получим от своите европейски колеги и да видим какво можем да предприемем в бъдеще. Ние сме също така изключително ангажирани към инвестиции в инфраструктура, в научни изследвания, както и в енергийна ефективност, тъй като Ирландия винаги е била иновативна страна и наистина считаме, че не само Ирландия, но и цяла Европа ще излезе сравнително бързо тази е, криза. Трябва много ясно да можем е, да разберем какво ще се случи в близко бъдеще в Европа. Искаме да чуем днес това от вас. И Считаме, че финансовия сектор наистина трябва да бъде по-регламентиран и не искаме обаче да го задушаваме, защото той ще ни помогне да излезем от тази криза също така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 ще се вземем с реакциите е, относно кризата и как да излезем от тази криза. Имаме нужда и от превентивни мерки, които не трябва да забравяме, за да не се върнем в изходна позиция. Тази криза, която ние е, я преживяваме всеки ден в един глобализиран свят – капиталът се а, разменя на световно ниво. Демократичен контрол, ако въобще съществува, той се упражнява на национално ниво. Какво трябва да направим, за да не попадаме в една такава ситуация? А, според мен вие свършихте а, работата си много добре в комисията, но има и други участници, които не са свършили своята работа. Това бяха тези, които смятаха, че финансовата а, рамка е подложена на саморегулиране, което е достатъчно и банките не са направили това, което е трябвало да направят. Те напуснаха потъващия Титаник. И така, господин комисарио, а, описахте още веднъж ситуацията, която ние а, преживяваме в момента в еврозоната и ние ви подкрепяме, но също трябва да разберем, че тази рамка, която е довела до тази криза, все още съществува. Благодаря ви. Сега е датската делегация, но не знам кой от тях ще говори. За това ви предлагам да се представите. Казвам се Флеминг Ластен и аз съм представител, а, председател в Дания. Благодаря, че ми давате думата. В момента имаме една много изострена економическа ситуация в Дания. Ние сме добре а, въоръжени в тази ситуация, в която се намираме. Ситуация, в която се намират и други държави членки. Ние ще можем да се справим по-добре с кризата а, в която в момента се намираме, но се оказа, че а, раздаването на заеми в банковата система е замразено в Дания. Затова ни изработихме един пакет за отпускане на кредити, за да подобрим и отпуснем тази ситуация. И се оказа, че тази а, система действа. А, ние из трябваше да изработим и един пакет за а, повишаване на растежа. Разбира се, ние действаме много внимателно. Не трябва да изпадаме в паника, ами трябва да използваме а, подходящия момент така нареченият пакет за економически растеж трябва наистина да функционира а, правилно. Държавите членки в Европейския съюз се опитват да действат съвместно по отношение на тази криза, да действат в една посока. Както комисар Амуня каза, това е много важно. Не, да не действаме а, протекционистично. Изключително важно е модерна Европа, която ние изграждаме от много години, да не, се, да не прави стъпка назад и да се връща в годините след а, войната. Много е важно а, да запазим ценностите на Европейския съюз гъвкавата сигурност. С това сме известни а, ние в Дани, в Европейския съюз. Този модел трябва да бъде достигнат и от други държави членки, защото с този модел се постига много а, свобода и на действие и много голяма гъвкавост за да може а, трудовия пазар да а, действа а, стриктно и правилно. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на парламента в Австрия. Един от най-големите проблеми на нашата економика в момента са тези, че този е, финансов сектор като цяло се контролира много малко. Не, не беше успешно преследването на а, паричните потоци в международен мащаб, за това, е, това доведе до големи загуби а, в при банките. Госпожо председател, вие днес споменахте, че трябва да бъдат а, предприяти съответните мерки за упражняване на надзор. Много мерки бяха а, поставени Ние приехме един пакет от общо 3,2 милиарда евро данъчно облег... данъчни облегчения, както и 2,5% от нашия брутен социален а, продукт, за да преодолеем тази економическа криза. Смятам, че малките и средни предприятия а, трябва да се а, чувстват най-сигурни по време на тази криза и за да имаме най-малко проблеми а, на трудовия пазар и се заетостта, що се отнася до малките и средни предприятия, трябва да приемем съответните правила на европейско а, ниво както и структурите на малки средни предприятия трябва да бъдат поддържани и в бъдеще. Е, ще дам думата на гръцкия колега на следващия кръг въпроси. А сега давам думата на госпожа Ваннебург и на комисаря, за да отговори след това на първата серия въпроси. Госпожо Ванденбург. Въпросът, който искам да повдигна, е не, въпрос, който и вие споменахте в своето изказване. Доклад, който е включен и в доклада на госпожа Ферера. Въпреки, че не бе включен тази сутрин в формулировките, които приехме. Това е въпроса за облигациите. А, е така наречените а, суверен, е, суверенни е, е, за държавните облигации, които, които редица страни издават, вклю... те имат и странично влияние, особено на международните капиталови пазари. Разбира се, целта е да се привлечат повече капитали в Европа, отколкото сега влизат в Европа. Тъй като Съединените щати, въпреки че имат дефицит от 10 и повече процента, с техните федерални облигации успяват да привлекат повече средства на международните финансови пазари, отколкото успява да го стори Европа. Е, по този въпрос, е, като че ли съществува едно известно нежелание от страна на колегите от националните парламенти е, да оценят значението на въпроса. Може би госпожа комисарката ще ни даде известна информация и оценка на възможностите на този финансов инструмент. Благодаря. Господин комисар, Както виждате, има тук пунктове на сближаване между становищата на Европейския парламент и националните парламенти. Ще дам на господин Гарос с думата най-напред, след това на италианският колега, след вашият отговор. Благодаря. Благодаря. Съгласен съм с голяма част от вашите коментари, които бяха зададени под формата и на въпроси, и на обяснения. Съгласен съм с всички, които споменаха потребността да се засили координацията на ниво Европейски съюз. В случая координация означава по-висока ефективност по отношение на резултатите от политиките или мерките, е, които се приемат. Координацията, освен това, е едно от необходимите условия за справедливо разпределение на усилията. Напълно съм съгласен с онези от вас, които казаха, че Европа в тези тежки времена трябва да прояви солидарност, солидарност между държавите членки, защото ние имаме политика по сближаване. Тази политика е ефикасна, тя се опитва да компенсира част от отрицателните ефекти на кризата. Подготвяме предложения, които в момента се обсъждат и в съвета, и в Европейския парламент. Те дават възможност за по-гъвково използване на структурните фондове, както и на Кохезионния фонд, за да може да се преподредят приоритетите, ако е необходимо, а, да се преподредят и, про, и проектите, и програмите, и всички инвестиции, заложени в тези фондове. Някои държави членки работят много усилено по тази повторна подредба на приоритетите. Вчера се срещнах с един финансов министр на държава членка, който ме информира за това как неговата държава работи по този въпрос. Това е изключително необходимо в този момент. Така че солидарността би трябвало да отиде отвъд въздействието на инструментите на политиката за сближаване, защото солидарността в Европа означава и избягване на протекционизма вътре във вътрешния пазар. Солидарността означава обща визия, а не само национална визия, която да бъде след това събрана в някакъв агрегат от общи е, национални визии. Част от вас споменаха ДДС и ДДС ставките. Имаме предложение в плана за възстановяване за една възможност за използване на намалени ставки за ДДС по определени приоритети, например за трудоемки услуги или зелени продукти и дейности. Трябва да кажа, че дискусиите на ниво министри на економика и финанси са изключително трудни, защото е необходимо да се гласува единодушно. Всичките 27 министри трябва да приемат такъв тип промени дори една запетайка в директивите по данъчните въпроси. И сега в Европа като че нямаме нужда точно от това. Имаме нужда от общи решения, общи действия в много сфери за справяне с кризата и една от тези сфери е свързана с използването на данъчни инструменти. Друга сфера, напълно съм съгласен с вас, са приоритетите свързани с инвестициите и с структурните фондове, с националните бюджети и с ресурсите на Европейската инвестиционна банка и възможностите за предоставяне на кредите. След минута господин Майстет, който е председател на тази банка, ще бъде сред вас. Ние приоритизираме инвестициите във всички дейности, свързани с енергийна ефективност и борбата срещу климатичните изменения. Разбира се, имаме и други приоритети, но като че ли това са основните ни приоритети. И в същото време трябва да кажа, че това е основен мотор, който ще помогне на економиките ни да тръгнат по пътя на възстановяването в краткосрочен план. На второ място. Използването на европейски инструменти за решаване на финансовите проблеми на отделните национални правителства и заобщо публичния сектор с държавите членки. Пазарите оказват голям натиск върху правителствените облигации и спредовете се увеличиха. В много от финансовите пазари се увеличават все повече спредовете, отколкото що се отнася до държавните облигации на държави членки на Европейския съюз, а пък извън еврозоната или зоната на Европейския съюз, много държави членки а, трябва да плащат по-големи спредове от тези в еврозоната. Ирландия и Гърция сега са част от тях. Този пазарен натиск е сигнал за тревожността на пазара. Както съм казвал многократно последните седмици, има нулева вероятност еврозоната да се разцепи. Нулева. Не 0,1%, а нулева възможност това да се случи. Не бих могъл да си представя определено правителство, което би взело такова решение, защото това е невъзможно. Не защото има правни ограничения, а поради чисто е, логически съображения. Всеки ден виждам голям списък кандидати, които искат да се присъединят към еврозоната в краткосрочен план. Исландия споменахте. А, Исландия искаше да се присъедини към еврозоната преди да се присъедини към Европейския съюз. И сега те се подготвят да се присъединят към Европейския съюз като основната причина е, че искат в максимално кратки срокове да се присънят към еврозоната. И те не са единствените. Много държави са такива, включая част от държавите, които доскоро бяха скептични по отношение на тежеста а, на еврозоната. Сега обаче искат да се присъединят. Всяка държава има свой кредитен риск, който се измерва посредством спредове. Мисля, че те днес преувеличават кредитния риск, но е нормално пазарът да придава определен риск, що се отнася до спредове, когато едно правителство издава държавни облигации или когато пазарите търгуват с такива държавни облигации. Става дума за въпрос, на който отговор ще дадат правителствата и парламентите, е, чието държави са негативно повлияни от такива големи или по-високи спредове. Защо спредът е по-голям или не? Така че отговорът е в ръцете на самите власти на национално ниво, а не на европейско ниво. Защото европейските органи и институции би трябвало най-общо да оценяват рисковете на пазара и ние също допринасяме за оценката на този риск посредством пакта за растеж и развитие и действията на институциите, които управляват економическия и паричен съюз. Но останалото е в ръцете на националните правителства и властите на национално ниво. Гражданите обаче на тези държави би трябвало да знаят, че Членството в Европейския съюз дава свои предимства на тяхната страна, но носи и отговорности. И това трябва да бъде напълно ясно. До каква степен е добра идеята за издаване на европейски облигации? Мисля, че е добра, но за момента не мисля, че е жизнеспособна, поради условията на пазара. Сега някои държави членки, които са изключително важни за приемането на това решение, няма да са за приемането му поради положението на пазарите, но аз така ли че мисля, че това е добра идея, ние работим по тази идея още в самото начало на създаването на Економическия паричен съюз и ще продължим да работим. Някои от участниците на пазара имат голямо желание да работят с нас по този въпрос, но за съжаление сега не е моментът да се приеме такова решение. Сега е моментът да се приемат альтернативни решения, които може би не са отличните решения, но поне са жизнеспособни и могат да предоставят положителен ефект. Как да се координира а, издаването на кредити, като се имат предвид издаването на нови държавни облигации, които са а, заявени за 2009. Промените в европейската политика и до каква степен политиката на Европейския съюз е отговорна за случилото се. Тази криза не е само тук. Тя е и в Япония, и в САЩ, и в Китай, и в Южна Корея. Във всяка една държава по света, всяка една економика по света. Не дейте да вините Европа за проблемите, които създава глобалната криза. Ако някой трябва да бъде обвиняван от макроекономическа гледна точка, това са онези, които са създали световните дисбаланси. И мога и по-конкретен да бъда, ако искате, кои са онези, които създадаха тези глобални дисбаланси. Те са добре известни. А от микроекономическа гледна точка, виновните са онези, които подкрепяха нерегулирането на финансовите пазари, на финансовите институции, на финансовите дейности и нерегулирането на агенциите за кредитен рейтинг. Онези, които с алчното си отношение извлякаха голяма полза от липсата на регулация. Така че не дете да обвинявате институциите на Европейския съюз, които бяха за регулиране на а, пазарите и услугите. И накрая. Банковата криза. Трябва да предотвратим следващата криза. Работим по този въпрос на европейско ниво, на глобално ниво, посредством срещата на върха на Г20, МВФ и така нататък. Работим с групата Делароса. Ще дадем ясни предложения, след като тази група представи своя доклад. Това политическо решение обаче е свързано с това дали да приемаме решения преди да сме направили цялостна оценка на кризата. Аз лично мисля, че трябва да кажем да, не можем да чакаме, защото не можем да си позволим да чакаме. Новия секретар, на, извинете, министър на финансите в САЩ, когато представяше новия пакет предложения за спасяване на финансовия сектор в САЩ заяви същото. Може би това няма да бъде последния пакет, каза той. Може би част от мерките няма да сработят. Може би ще трябва да ги ревизираме. Но ние сме задължени да приемаме мерки сега, защото ако не го направим, рискът от пълен срив на финансовия сектор на финансовите пазари, който бе избегнат през октомври, може отново да се върне на дневен ред. А ние не можем да си позволим отново да сме изправени пред такъв риск от пълен срив на финансовия сектор. Вярно, че от гледна точка на гражданите, от гледна точка на реалната економика, а, нещата изглеждат по друг начин, защото аз съм, а, крайна сметка, и гражданин, аз не съм финансов аналист само и напълно разбирам аргумента, а, който е не дейте сега да давате пари на унези, които създадоха кризата, дайте парите на нас, на гражданите. Но да дадеш пари, ресурси на хората, на гражданите, на фирмите, това трябва да стане посредством финансовия сектор, посредством финансовите пазари. Няма как иначе да стане, защото ролята на финансовите пазари е да разпределя пазара, е, извинете, да разпределя ресурсите и то е по ефективен и ефикасен начин. Така че имаме нужда от добър, здрав финансов сектор, финансов пазар, имаме нужда от финансови дейности. За това трябва да обърнем сериозно внимание, когато финансовите пазари и финансовия сектор не функционират добре. А това се случва днес. Благодаря, господин председател. Сега втори кръг въпроси. А, значи, възползвам се от привилегията на председател, а, за да кажа нещо във връзка с вашите последни думи. Две неща всъщност. Първо, ако банковият пазар и финансовите услуги не работят, това е защото и економически, економиките не работят. Непрекъснато имаме нужда, според мен, да работим в две насоки. Значи, първо трябва да възстановим междубанковият пазар, за да може да се възстанови економическата активност. Виждам очевидно, че се работи тук на два фронта, но не трябва да оставяме общественото мнение, впечатлението, е, че се занимаваме само с банковия сектор. И второ, е, е, сега, а, а, значи, мненията на експертите са много, а, много а, ясни. Значи, така в едно състояние на паника, когато имаше опасност да се срине платежоспособността на цялата система, значи направихме, направихме стъпки без много преговори и без много размисъл. Някои от нас много бързо казаха, че определени условия трябва да бъдат дефинирани във връзка с помощта, която беше оказана на банките. Сега е, сме стигнали вече до един трети етап. След банковите гаранции, след рекапитализацията и, е, стигаме до това, което нека да не наречем токсични продукти, а да кажем нечисти продукти. Време е значи, да помислим какви трябва да бъдат обаче условията, условията а, при които ще оказваме помощ на този трети етап комисарът иска да каже няколко думи много набързо. Истина е, че има това взаимо, това взаимодействие от една страна между от нуждата от а, дълг, който да се използва за инвестиране, а, а, да се намали този дълг и същевременно отделяне на средства и възможности за нови кредити, да се финансират нови дейности, които могат да засилят нефинансовия сектор и да възстановят динамизмът на, и на институ... финансовите институции и на економиката. Истина е, че това е едно взаимодействие. Но ако трябва да започнем, трябва да започнем от едната страна и смятам, че трябва да започнем от към страната на нефинансовата економика, която трябва да, бъде възстанов... да се възстанови с една а, парична а, политика, много по-експанзивна. Но видяхме какво стана. А, само ако разчитаме на търсенето, нещата няма да се получат ако в финансовите, в финансовите пазари и финансовите, финансовите структури не са наред. Говори се за тези нечисти активи. Положението там се влушава, защото там не са само токсичните активи. Става дума за активи, които не са токсични, но които могат да се превърнат в такива токсични активи в бъдеще. Значи, напълно съм съгласен, че трябва да установим условията, а, при които да разпределим тежестите, да разпределим а, рисковете и когато използваме а, парите на дънокоплатеца, как да ги използваме, за да гарантираме а, определени а, рискови, а, рискови положения. Някои, при някои страни са го направили това, в, а, предвидили са го в своите програми, други са направили по-малко. Но според комисията това е абсолютно ясно необходимо условие за а, екон... да се гарантира економическото възстановяване. Иначе и в финансовата система ще се загнезди убеждението, че може да се прави, да се правя всеки каквото иска. Благодаря. А сега давам думата на господина Гарастус. А след това идва ред на италианската делегация, господин Джош Дети и госпожа Пацели от името на Европейският парламент. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа на първо място, че имаме нужда от а, съвместни социални мерки за нашите граждани, за да може те да се справят с тази криза. Да, не трябва да действаме само на финансово а, на ниво а, финансова подкрепа. а, економиката а, във всичките си нива се намира в състояние на а, засилване. Тря... Разбира се, а, пазарите създават а, блага но а, ако няма достатъчен контрол, а, какво ще е въздействието, трябва да видим какво ще се случи след 4-5 години, например с а, балонът а, в интернет. Както имахме сега един а, балон с недвижимите имоти, а, от който всъщност се инициира тази криза. Това е и резултат от асиметричната информация. Ние трябва да предоставим необходимата информация, за да могат потребителите да знаят какво въздействие ще имат определени решения. Информацията не беше достатъчна, тъй като системата за упражняване на надзор не беше достатъчно ефективна. Трябва да преориентираме нашите приоритети. Това със сигурност е необходимо. Трябва да поставим нови акценти а, и, и да ги адаптираме към новите условия. Сегашната криза, разбира се, е много важна и трябва по най-бързи начин да се справим с нея. Мерките трябва да бъдат съгласувани една с друга. Трябва да действаме бързо. Това, което сме, с което сме се справили за една година преди, сега трябва да го направим за 8 месеца. Това трябва да го направим ние, политиците първо трябва като политици да се борим срещу без, безработицата, която ам, има поставя голяма заплаха и на второ място да се справим с високите ам, разходи за живот. Имаме нужда от необходимата е, рамка, необходимите условия е, трябва да има една добра комуникация между гражданите и правителствата. И ако говорим за една нова насока и ново преориентиране на приоритетите, тук трябва да включим и бюджета. Има някои специфични особености. Например, в Гърция има много високи разходи за отбраната. Тези разходи трябва да бъдат а, оптимизирани. И така, чухме достатъчно а, от вас. Сега господин Карло Джорджети. Имате думата за две минути. Да. Благодаря. Италия също страда от финансовата криза, макар и приносът на Италия за тази криза да е твърде малък. Е, нашата банкова система не е рекапитализирана с цената на държавен дълг. А и италиански домакинства не са особено задлъжнели. Не, не на тях се дължи държавния дълг. И инструментите, с които разполага италианското правителство, водят до необходимостта, която италианското правителство осъзна за един крайно предпазлив подход, което е, е само по себе си противоречие. Има едно разминаване между потенциалната роля на Европейския съюз е, да насърчава растежа и заетостта и от друга страна липсата на достатъчно финансови средства и правни възможности. Вноските на държавите членки в общностния бюджет са скромни, координацията слаба. И съответно националните правителства, в това число италианското правителство, са принудени да полагат сериозни финансови усилия, които обаче са ограничени поради слаби им ефект върху заетостта. От друга страна, Европейския съюз не разполага с достатъчни ресурси. И какво можем да, да подчертаем на този етап? Е, най-напред, е, капиталовложенията в инфраструктурата. Национални капиталовложения, които според нас е, трябва да бъдат управлявани по друг начин в контекста на пакта за стабилност. И на второ място, във връзка с казаното от гръцкия колега, мисля, че въпросът за социалното неравенство, което ще расте необходимостта от неговото преодоляване, и при това в заключение аз ще представя становището си в писмена форма трябва да се обърнем към Лисабонската стратегия е, да засилим ролята на е, Екофин и да въвлечем в тази дейност е, националните парламенти. Благодаря. Благодаря, госпожа Бацели има думата. А, ще дам първо думата на, на Испания, господин Жоана, след госпожа Бацели и след това на белгийския представител. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, е, два кратки коментара. Ако Европа е отговорна за кризата, знаете, е, произнасят се гръмки речи много хубаво, но не бива да забравяме, че Европа в крайна краща е отговорна за кризата. Това е истината. И мисля, Европейската комисия не се вслуша преди година в гласа на Европейския парламент, когато ние настоявахме за някакво регулиране тогава комисията каза, че пазарите сами ще се регулират. Че, че всички проблеми ще бъдат решени по линия на саморегулиране. То от пазар. Днес обаче сме в криза, изправени сме пред един свършен факт. Тъй, че ние носим отговорност за кризата. А що се отнася до преразпределянето на капиталите чрез финансовата система, какво да ви кажа, господин комисар? Може ли и това да стане през банковата система? Ще бъде ли в интерес на гражданите? Независимо от това, което ние смятаме тук от гледна точка на партийните си политически позиции, струва ми се, забравяме ролята на държавата и на това, че нашите е, общества са социални. И има някои аспекти, които, които са над интересите на финансовата система. Не може, не може вече да се е, генерират пари, без те да се споделят справедливо. И още няколко неща. Най-напред националните програми. Въпроса за ликвидността. Ликвидността на, на банките. Която фактически се осигурява от държавата. Какво ще обхванат тези мерки? Ще означава ли този прилив на ликвидност и е, прилив на ликвидност в дъщерните предприятия е, в чужбина. Е, вероятно ще трябва да потърсим е, участието и на други страни в такъв случай. Друг въпрос. Е, въпроса за конвергенцията в каква степен бихме могли да постигнем сближение, за да възвърнем доверието в банковите системи на нашите страни. Комисията има своите данни, Евростат има своите данни, другите институции също събират статистически данни. Какъв може да бъде от всичко това действителният отговор на нашите проблеми? И според нас не е рано да се действа. Сега е момента. Господин Жоана има думата, а след това ще дам думата на белгийската делегация. Господин Вила Жоана. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Бих искал да изразя съгласието си с становището на комисаря Алмуня, Той е, говори е, за каталунски език. Е, бихме могли в края на краищата да се опрем на един език, който се говори от 10 милиона души. Но това е друг въпрос. Нека коментирам казаното от вас, господин комисар. Първо, вие говорихте, че кризата е глобална и се нуждаят глобални решения. Съгласен съм, но чухме и други в хода на дебата. Колегата от Дания, например посочи, че някои страни имат повече възможности да се справят с кризата от други. Така че разлики има. И те са сериозни. И поради това е, е, сме затруднени в действията си е, против глобалната криза. В Испания, е, да вземем сектора на недвижимите имоти, той има значителен относителен дял. Е, след това безработицата, която е далеч над средното за Европейския съюз към края на годината, мисля бяха към 4 милиона безработни. Та значи в областта на недвижимите имоти сме постигали някои успехи в миналото, но с цената на сериозно задлъжняване. Сега, кои са положителните елементи? Имаме солидна финансова система, е, добри държавни финанси. В продължение на години сме отчитали бюджетни излишъци. С това искам да кажа, че трябва да се отчитат местните обстоятелства и да се търсят и специфични решения, независимо от това, че кризата е глобална. На второ място, господин комисар, съгласен съм с вас, когато казвате, че финансовата криза е нещо особено важно, че трябва да се стремим към нормализиране на финансовите си системи. Трябва да спасим финансовата система, разбира се, но, но финансовата система трябва да почива на солидна основа. В противен случай реалната економика няма да работи. Значи проблема е за ликвидността и за липсата на ликвидност. Проблем, който пряко влияе върху е, реалния сектор, върху нашите предприятия, върху малките и средни предприятия най-вече. Без ликвидност, без парични средства, те не биха могли да провеждат стопанската си дейност. Значи трябва да нормализираме финансовия пазар, защото в противен случай ще усложним живота на, на стопанските субекти. Това е приоритетът ни. Вероятно, можехме да решим всички тези проблеми и по-рано. Е, очаквахме през тази година да се натъкнем на проблеми за реалната, а не за финансовата част от економиката, но така или иначе. Приемам е, все пак казаното от вас, господин комисар, за приоритетите. И най-сетне два кратки коментара. Вчера е, на среща на Екофин се говори за дефицити. В Испания от 2% излишък сме сега май на 4-5% дефицит. Така че да, проблем имаме. Имаме проблем и за безработицата. Високата безработица. И обект на нашето особено внимание трябва да бъдат хората. Тези 4 милиона хора, които са днес без работа. Та всичко това трябва да се поставя в необходимия контекст. Е, извинявайте, госпожо председател, че малко превиших даденото ми време. Благодаря. Давам думата на колегите от белгийската делегация, колегата, прочем, не знам, вие сенатор ли сте? Да, аз съм сенатор и заместник-председател на Комисията по економическите въпроси на Белгийския сенат. Благодаря ви, госпожо председател. Днешната криза доказва също и в каква степен банковия надзор има своите пропуски. Случаят Фортис е един характерен пример, макар и не единственият. Та значи е, в Европа е, ние имаме всички някакви надзорни органи в банковата система, но няма координация на общоевропейско равнище. Така че аз бих искала да чуя становището на всички тук относно възможността да бъде създаден общоевропейски банков надзорен орган. На второ място. Е, между другото, понеже смятам, че такъв един общоевропейски надзорен орган би могъл да стабилизира финансовите пазари, и най-малко би е, се получила по-ясна представа за реалната ситуация в редица държави е, членки. Що се отнася до днешната финансова криза? Рейтинговите агенции изиграха значителна роля е, за нея, понеже именно в тях се вслушват инвеститорите. Ние обаче в Европа нямаме рейтингови агенции. Те всичките са американски и какво мислите вие за възможността в Европейския съюз да се създаде такава рейтингова агенция, публичен, публично-правен орган. Благодаря. Благодаря. С голямо удоволствие приветстваме председателят Филип Мейхштадт, който положи сериозни усилия за да се присъедини към нас. Ще дам думата на госпожа Раева, след това господин комисарът ще отговори и на другите въпроси и а, по-нататък а, а, списъка на желаящите се да се изкажат е още а, отворен. Ще дам думата и на другите след изказването на председателя Мещата. Ако не възразявате, нека процедираме така. Благодаря ви за помощта. Госпожа Раева. Си, мадам ля президент. Комисар Алмуния. За членовете на националните парламенти може да представлява интерес да чуем накратко от вас е, за е, сериозните експозиции на банките от старите е, държави членки в новите държави членки и евентуалните последствия. от. Благодаря. Е, господин комисар, ще ви дам думата, но ще добавя един въпрос от е, свое име. В е, плана за економическо възстановяване, публикуван през ноември, имаше една доста оригинална мярка в сравнение с това, което обикновено предлага комисията, именно да се предложи някои държави членки да предвидят механизъм за продължаване на сроковете за отпускане на обещетения по безработица имате ли някаква представа? Кой е, е се е вслушал е, в, в този призив? Е, какво е състоянието към, към днешна дата в това отношение? Така, давам ви думата, за да приключим този втори кръг изказвания. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на много от зададените въпроси. На някои обаче няма да отговоря, защото някои от тях вече получиха отговор в моите предишни обяснения. Но има два конкретни въпроса, на които искам да отговоря. Господин Бацели, не съм съгласен с вас, когато казвате, че Европейският съюз носи отговорност за тази криза. Европейският съюз страда от кризата, това е истина. Но ако ако погледнем макроекономическите дисбаланси, те не бяха създадени в Европа. Макроекономическите дисбаланси са свързани с корените на кризата. Ако погледнем финансовият надзор, финансовото регулиране, в Европа положението е същото, както и с макроекономическите дисбаланси. Ние имаме финансови институции, които се управляват добре, финансови организми, които не са достатъчно добре управлявали своите инвестиции. Но имаме национални, европейски надзорни органи, които си вършат работата. Но в някои европейски страни а, има, разбира се, надзорни органи, които не са си свършили достатъчно добре работата. Аз съм за повече регулиране. Казвал съм го и тук в този парламент. И колкото до Европейската комисия, винаги, още когато предложихме през 1988 година, преди 10 години, планът за финансова интеграция, ние предложихме 40, 40, даже повече от 40 инициативи. И последните няколко месеца комисията предложи редица инициативи. Да се, примерно, а, а, създадат нови условия за платежеспособността, капиталовите резерви е, и така нататък. Е, е, по всички тези причини бих казал, че не трябва да се а, самобичуваме, не трябва да се обвиняваме за нещо, за което не сме виновни. И комисията, и Европейския парламент, и съвета Вчера бях на заседанието на Екофин, където имаше предложение от страна на комисията. Обсъждахме плана за възстановяване. Ставаше дума за 5 милиарда, 5 милиарда евро от европейския бюджет, които още не са освоени, не са разходвани. Те трябва да се използват за насърчаване на економическата дейност и на заетостта. 7-8 финансови министри обаче казаха не. Разбира се, бюджетните а, а, органи на Европейския съюз, а не само, това не е само съвета. Това е и парламента. Вие имате а, власт в определенето на бюджета и трябва да настоите, да кажете, че това а, използването на тези средства за тези цели е абсолютно а, а, неотложно. Това е а, въпрос, който трябва да бъде решен. А, надявам се, че Европейският парламент ще се е, вслуша в исканията на комисията. В някои страни членки обаче не правят това, което би трябвало да правят. И Европейският парламент трябва да бъде достатъчно а, смел, за да ги назове. А, да назове онези, които, назове онези, които не правят това, което се очаква от тях. Не дайте винаги да, във всички случаи да обвинявате комисията, Европейската комисия. Става дума и за някои е, ръководители на страни членки. Вие искате от комисията да бъде по-активна, но винаги, когато тя предлага нещо, е, има някои, които искат да го отхвърлят. Сега, въпросът за даването на рекапитализирането на банките. банките, европейските банки имат клонове в други европейски страни. Какво става с тях? Някои от тези решения трябва да се вземат от самите банки, а пак те трябва да бъдат наблюдавани от съответният надзорен орган. Но властите също трябва да изиграят своята роля. В тези страни, където банките имат клонове, и именно поради това ние се нуждаем от европейски надзор. Именно по тази причина, на базата на доклада Дела Рожие, се надяваме да вървим напред, да може да разчитаме на координиране на усилията в цяла Европа. Вече има 45 групи, които действат в рамките на Европа. Необходим ни е надзор на европейско равнище. И напълно съм съгласен с вас. Комисията ще направи съответни предложения в недалечно бъдеще. Съгласен съм с много от забележките, които се направиха тук. И нещо друго, което искам да кажа. Това е за европейските рейтингови агенции, за създаването на подобни рейтингови агенции. Този въпрос е обсъждан и в парламента, и в съвета. Имаме европейски регламент за кредитни рейтингови агенции. Имаме агенции, които не са европейски, но действат в Европа за една или друга цела. Фихт е една такава агенция, която а, която е действа в Европа, капиталът е в Европа, най-големи, най-големи акционери са в Европа. Когато тя действа в Европа, обаче трябва да отговори на редица условия. какви са условията на, на, на, на рейт, рейтинговата дейност и трябва да бъдат изключени всякакви възможности за конфликти. Всеки момент, всек, винаги когато може да се накърни доверието в, в рейтинговите оценки на, тези, на тази агенция или агенции, трябва да, да бъдат елиминирани. Когато става дума за оценяване на даден финансов продукт, примерно когато му се дава 3А оценка или, или, или едно А, а някои има, които не заслужават и едно А, също тези финансови субекти трябва да бъдат много, много стрикни в своята дейност. Когато говорим за публичен дълг, за държавен дълг, необходима е строгост към онези, които, което поемат определени ангажименти, като има предвид, че и в миналото бяха направени немалко грешки, трябва да предотвратим в бъдещето. Благодаря, господин комисар. Разбира се, с това не приключва дебатът по, този, по този, тези въпроси. Става дума за втори план за банките, трети план за банките, втори план за възстановяване на економиката и така нататък. Във всички случаи смятам, че нашата среща беше много важна. Както чухте, аз не съм говорил нито за втори, нито за трети план, <laughs> госпожо председател. И да, е, ще продължим да, си, да разговаряме по тези въпроси и до вечера. chers collègues chers amis je vous propose de passer à la deuxième partie de notre réunion. Скъпи колеги, преминаваме към втората част на нашето днешно заседание и без по-нататъчно забавене давам дума на председател господин Филип Мештат. Много ви благодаря, че сте тук. Знаете, че в, нашата, в нашия дневен ред влезаха, влезаха въпроси, които не бяха предвидени предварително. Безкрайно съм ви благодарна, както вие сам ще видите. А, той е много силен застъпник на добавената стойност на Европейския съюз. И а, всички противоречия, всички опити, всеки да дърпа чергата към себе си, а, трябва да бъд, получат съответен колективен и ефикасен отговор отговор, който да бъде нашия отговор на кризата. Значи без повече забавене му давам думата. Ще продължим по същия начин, както до сега. Ще вървя по листа на списъка на изказващите, така както ми е даден. Ще ви помоля да се средоточите главно внимание си главно върху микрокредитите, финансирането на малките и средни предприятия, но разбира се, вие сте свободни, ако искате да използвате възможността да изпратите други сигнали и да, други послания да изпратите към Европейския парламент, свободни сте да го направите, разбира се. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че засягате тази основна, много важна проблематика финансирането на малките и средни предприятия, дори на микропредприятията бих казал. Това е така, защото първо Знаем, е, че нашата економика дължи много на малките и средни предприятия и когато економиката не върви, именно те са първите, които страдат. И нещо, което виждаме и днес, ясно е, че в много от страните членки първите жертви на достигата финансиране са най-често малките и средни предприятия. И както и в другите сектори на економиката, както знаете, е, има може би 20 милиона малки и средни предприятия в Европейския съюз. това са предприятия, в които работят по-малко от 250 работници, в тях работят над 100 милиона души в Европейския съюз. Значи това е един много основен стълб на европейската економика и ние установяваме днес, че тези малки и средни предприятия страдат от сегашната криза и тъй като от това, че системата на кредитната система не функционира така, както би трябвало да функционира. От времето на френското председателство, съветът на министрите на финансите поиска от нас да засилим усилията си за оказване на помощ на малките и средни предприятия. Знаете, че Европейската банка за инвестиции, инвестиционна банка е банка на страните членки. Тя беше създадена от римския договор за да подкрепя постигането на целите на Европейския съюз. И една от тези цели, разбира се, е подкрепата за малките и средни предприятия. И така по традиция ние не можем, разбира се, директно да даваме заеми на малките и средни предприятия, защото ние не можем да контактуваме с такъв голям брой економически субекти, но ние даваме средства на банката, за да може банките да дават, отпускат кредити на малките и средни предприятия, специално предназначение за тях. За това се отделят 5 до 6 милиарда заеми на банките даваме всяка година, за да може да се финансират малките и средни предприятия. Вече в 2007 и 2008 година ние започнахме широки консултации в 27-те страни членки, за да установим какъв интерес съществува към такъв тип продукти. Говорихме с Асоциацията на малките и средни предприятия, говорихме с банките, разговаряхме с обществените организации за подкрепа на малките и средни предприятия и, и а, през последната година в опитите си да модернизираме продукта, съвета на финансовите министри, както казах, поиска да интензифицираме усилията си в тази насока и да излезем с предложения за нови продукти. Мисля, че вече някои е, от присъстващите имат въпроси към мен. Так, съветът на е, съветът Екофин поиска от нас да отделим 30 милиарда евро за заеми на банките за МСП е, за периода до 2011 година, от които половината 15 милиарда за 2008 и 2009 година. и е, е, направихме необходимото да го направим колкото може по-бързо, защото през, време, през 2008 година дадахме 8 милиарда и половина на банките в целия Европейски съюз, заеми в 16 страни членки, дадахме значи, 8,5 милиарда. Повечето от половин, повече от половината, 5 милиарда, бяха през последното три месече. И заедно с това поискахме от банките а, да а, направят това, което беше поискано от Екофин. Подписали сме ангажименти за подобни заеми в 16 страни и 75 банки партньори. Какви са тези продукти и каква е целта на цялата операция? Банките от сега нататък ще могат да използват тези средства не само за финансиране на материални инвестиции, нещо, което са правили по-рано, но също така и за нематериални инвестиции, за инвестиране в научно-изследователска дейност, за създаване на мрежи за разпределение, за купуване на лицензи, всякакъв вид инвестиции и работният капитал а, а, а, който а, активите des petites et moyennes и оборотният капитал, който а, а, се използва в, а, а, в рамките на две години. Тоест, сериозно а, облегчихме административните изисквания, а, съответните а, данни, а, които трябва да се съобщават от предприятията нещо, което е голямо предимство за малките и средни предприятия, много облегчава тяхната дейност. И ще спомена още два много важни нови елемента. От сега нататък ние искаме от нашите банки партньори да се ангажират с писмени, да поемат писмен ангажимент да а, дадат определени, определени, а, определена финансова помощ, минимум, минимум, който е съдължен да дадат на малките и средни предприятия и да подобрят условията, при които отпускат кредити на малките и средни предприятия. Значи, това е новото в този нов тип договори, който включваме и банките партньори се а, ангажират а, върху един минимум от това, което получават и което трябва да се а, а, даде на малките и средни предприятия. Второто ново, това е прозрачността. Предприятията трябва да а, докладват, да дават сведения за това, което получават от банките, а същото трябва да правят и банките. Банките трябва много ясно да ни съобщават всичко това, което са направили за малките и средни предприятия. Ето такива са нашите нови продукти. Това е новото в системата на заеми, които банките отпускат на малките и средни предприятия. Разбирате, че в тази система ние даваме заеми на банките, взимаме определени сведения за банката, за която работим. Преди две години смятахме, че тази дейност е практически без всякакъв риск, до днес има известни рискове, когато се работи с банки, но банките посредници пък дават заеми, дават заеми на малките и средни предприятия и риска, който те поемат е много по-голям, отколкото риска, който ние поемаме спрямо банките посредници. Искаме да насърчим банките да дават повече заеми на малките и средни предприятия и начина по който управляват кредитите, които отпускат, да е такъв, да им казваме, че сме готови да споделим риска, който поемат, когато кредитират малки и средни предприятия значи, разбира се, предварително се прави цялостно проучване на партньорите, на предприятията, на които се дава кредит, но ние след това казваме, ние поемаме половината от вашият риск. Знаете правилата на Базел 2. там се трябва да се раздели на две капиталът, който се а, а, отделя, дава на банката, която дава, а, отпуска кредити на малки и средни предприятия. Значи това е, е, е накратко е, новото, е, което ние правиме, нашите нови е, продукти. И към това може да се добави 1 милиард, който сме предвидели за заеми, които попадат в сивата зона между капитал, това, което е на английски equity и дълг. Това е нещо, което се е квази, квази еквити. Е, или а, е, а, е, квази а, а, това става дума за един милиард, който се отделя за, за тази система а, от тези междинни кредити. Междинни по същината си. Е, Европейският инвестиционен фонд работи в две насоки. От една страна е, е, отпуска рисков капитал на специализирани фондове, които работят с малките предприятия. Значи, там има един портофел вече от 4 милиарда евро заеми за Европейския инвестиционен фонд. Миналата година бяха 400 милиона. Значи това е първата насока. А, това е така нареченият а, а, рисков капитал. Втората задача на фонда е а, да гарантира кредитите на малките и средни предприятия. Това е друг начин да се насъчат банките да дават повече кредити на малките и средни предприятия, а именно като се гарантира а, техният портофейл чрез Европейските инвестиционен фонд. И за да приключа този, тази бърза скица, ще кажа няколко думи за микрокредитите. Микрокредитите са в обсега на действие на Европейския инвестиционен фонд, защото той гарантира и микрокредитния портфейл, портфейл нещо, което се е ставало и по-рано. Това от една страна. От друга страна, Портофелът от гаранции на кредит, микрокредити, за микрокредити възлиза на 330 милиона евро, а Европейският инвестиционен фонд управлява една програма наречена Jasmine, от Генерална дирекция региони на Европейската комисия. Се управлява става дума за оказване на техническа помощ за микрофинансирането и професионални услуги, а също така и за финансирането на за това Европейската инвестиционна банка предлага 20 милиона също за тази цел за една институция по въпроса на микрофинансирането което, на което и ние ще помагаме. Ето, това е така един бърз преглед, госпожо председател, на инструментите, които се опитваме да а, поставим на разположение на, за подпомагане на малките и средни предприятия. Най-главното, е, разбира се, да се поощрят банките да дават за заеми на малки и средни предприятия. Повтарям, значително сме увеличили финансите, средства, които отпускаме на банките. 1 милиард и половина евро вече са дадени на банките на заем през 2008 година. В същото време през 2009 трябва да видим с какво темпо банките ще могат да освояват, да използват тези средства за кредити за малки и средни предприятия. Ние много ясно казваме на нашите партньори, само онези, които бързо са използвали тези, тези нови заеми, ще могат да получат по-нататъчни заеми от Европейската инвестиционна банка. Тоест, не става дума само да даваме пари на банките, трябва да следим тези пари да се използват ефективно за подпомагане за отпускане на кредити на малките и средни предприятия, защото за възстановяването на економиката това има най-голямо значение. Благодаря. Благодаря, господин председател а, за тази, това извънредно ясно изложение на, за ангажиментите на спрямо малките и средни предприятия. Вие споменахте вниманието, което нашите чешки колеги, например, отделят на този въпрос. Съгласно правилата, които сме си създали, ще давам думата поред на представители на националните парламенти и на Европейският парламент. И след това, разбира се, ще дам думата на вас да отговорите на зададените въпроси. Имам пред себе си списък на онези, които вече са се записали да говорят. Има някои, които може би не биха могли или не биха искали да участват в този дебат, но ако някои колеги искат да не говорят, да се откажат от правото си да говорят днес и да бъдат записани на първо място в списъка на, за утре заран, това също може да бъде направено. И така, най-напред давам думата на господин Нюно Карера Перера от Португалия, след това на Гърция и след това на докладчикът по въпроса на микрокредитите от Европейския парламент Злобечек. Господин Карера Перера, имате думата. Esquerda aqui. Sr. Presidente, boa tarde. Faço parte da Subcomissão da Agricultura, da Comissão dos Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, do Parlamento Português. Добър ден. Правата за, економичес... за Комисията по економически въпроси на Португалския парламент. Днес тук се говори за бъдещето, за економиката и аз имам определени тревоги, тъй като оставам с впечатление, че Европа като че ли не успя да приеме един общ подход, инвестира в услуги, в третия сектор. Но първичния, реалния сектор който е от съществено значение за Латинска Америка производствена гледна точка. И е, поначало вниманието от самото начало трябва да се, разглед, да се насочва към производствения сектор – И аз имам такъв въпрос, що се отнася до постигането на известна еднообразност в първичния сектор, предвид кризата, в която се намира Европа. Става въпрос за отношенията между 27-те. Как разглежда Европа този въпрос. Да вземем Германия, която много е инвестирала в този сектор. Необходимо е наистина да се облегнем на първичния сектор. Без него, без този първичен сектор, не може да се гради економиката. Когато ще се строи нещо, ще винаги се започва от основите. Благодаря въпросите, които бяха предвидени за да бъдат адресирани до комисара, комисаря Алмуния, вероятно ще трябва да бъдат пригодени някакси, за да им отговори новия ни господин Мещат. Но, така или иначе, сега давам думата на гръцката делегация, след това на господин Вече. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с Филип Мейстат, когато той каза, че малките и средни предприятия са особено тежко засегнати от кризата – Една от причините за това е, че плана за спасяване на банките не се изпълнява по един и същ начин. Различните страни по много различен начин реализират е, тези спасителни операции и паричните средства, които се вливат в банките, не стигат до реалната економика, не стигат до малките и средните предприятия. Освен това, почти няма солидарност и това се вижда. Примерно да вземем случая с европейските облигации. Липсата на солидарност се прояви особено силно в този случай с сериозни последици за целия Европейски съюз. Това, което забелязваме сега в Европейския съюз, както господин Соломон от Баркли, са 31 милиарда евро. Или поне техния еквивалент. И когато говорим за издаване на европейски облигации, трябва да имаме предвид, че липсата на солидарност оказва своето сериозно въздействие и върху този процес. Освен това, е много важно всички държави да се опитат да помогнат на свои партньори, други държави, които са в по-затруднена ситуация от тяхната собствена. Това е принципа на солидарността. И като имаме предвид настоящата финансова архитектура, би трябвало да разглеждаме критерии, като заетост, като социално сцепление и сближаване, когато правим своите оценки. Пазъл е изключително важен, разбира се, когато искаме да укрепим надзора, защото Европейската Централна банка играе такава роля. И накрая, Европейският съюз готов ли е да се справи с големия брой съкръщения, на пазара на заедостта в момента, поради економическата криза. Благодаря, господин Вече. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, ще се изкажа на унгарски народния си език. Господин председател, благодаря ви за изказването. Искам да говоря по два въпроса. В НП Аз съм председател на работна група, която се занимава с въпросите на малките и средни предприятия. Нарича се кръгът на МСП-тата. Като подкрепям казаното от колегата, искам да попитам, бихте ли могли да кажете нещо по отношение на статистиката? Свързана с разбивка по сектори, по държави членки на ползата за малките и средни предприятия, т.е. колко средства освояват малките и средни предприятия в държавите членки. Как се прилага политиката за сближаване? дали тези средства чисто и просто не преминават през банките като едни посредници и не стигат до съответните хора. Втория въпрос е свързан с микрокредитите. И трябва да кажа, че нашата комисия прие един доклад, изготвен от мен, а той след това ще бъде подаден и в пленарна зала, където ще има гласуване по него. Там заявяваме, че микрокредитите би трябвало да имат дефиниция различна от кредити за малки и средни предприятия, тъй като това са кредити, насочени към предприемачи, които представляват конкретни социални групи, да речем мигранти, ромски жени или пък хора, живещи в селски региони а, те много трудно могат да предоставят гаранции пред банката и за това не биха могли да вземат а, а, свои заеми по този начин. Няма как да предоставят или нямат как да участват с дялов капитал. Формулирахме много идеи, свързани, например, с подкрепа от Европейския гаранционен фонд и други такива Извлякохме доста инициативи от азиатските страни, които цитираме в доклада. Там не само търговските банки участват в този процес, а и институции, които не са банкови, нито кредитни. Бихме могли да изброим различни инструменти, не искам да навлизам в подробности, като например помощ от равни и други такива, но ние се опитваме качествено да отделим микрокредита от кредит за дружества, които имат от 0 до 9 служители или работници. Вие споменахте различни продукти, като съфинансиране и така нататък, но бихте ли могли да предоставите някакъв вид а, такава помощ. Или пък от друга страна да промените гаранциите, обезпеченията, така че институции, които не са банки, в класическия смисъл на думата, да могат да участват. Как бихте могли да ни помогнете в това отношение и или пък считате, че всяка държава членка трябва да следва а, своя път, тъй като вече има примери в това отношение. Какво трябва да бъде участието на Европейската инвестиционна банка в това отношение? Благодаря. Благодаря. Давам думата на кипърската делегация. А по-нататък на представителя на Литва. Кипърската делегация. Благодаря, госпожо председател. Това, което каза председателят майстър за относно микрокредите, беше изключително интересно. Този механизъм се използва в много държави, много а, държави най-вече в Африка, за подпомагане на а, жени както и а, други групи от населението в неравностойно положение. Също по този въпрос беше изготвен и доклад. От 2006 година а, комисията подчерта многократно колко важни са тези микрокредити. Държавите членки трябва да работят в такава насока, че тези микрокредити да бъдат а, подкрепени от законодателствата на съответните държави. При нас а, нямаме такава правна рамка все още, но а, ние действаме в други области, намерихме други средства, за да финансираме малките и средни предприятия от а, бюджет. Нашата а, Комисия по економическите въпроси прие една специална програма. Е, например, в областта на туризма работиме чрез микрофинансиране. Е, и беше приета и програма за подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Много е важно да оказваме помощ на малките и средни предприятия. Да ги подкрепяме а, тъй като не само в нашата страна, те са а, гръбнакът на економиката. Трябва да се даде един нов инструмент, да се стимулира а, този економически сектор. този сектор от економиката има нужда от подкрепа. Благодаря ви. Господин Андрия Кейтос, литовската делегация. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря и на двамата основни оратори. Литва попълни въпросника, който ни беше изпратен, но бих искал да попитам следното. добре би било да се състави един общ доклад за всички страни. Това би било един добър пример за обмен на информация. Разбира се, представям си, че усилието би било сериозно, но, но би било много полезно. И после, понеже комисар Алмуня е, не е тук, е, адресирам въпроси до вас, госпожо. Госпожо Перванш. Ние бихме продължавали да, да анализираме националните планове за економическо възстановяване, за да упражняваме контрол и евентуално предотвратяваме прекомерния протекционизъм. Ако видим плана на Франция, например, подозрението в протекционизъм ми се струва напълно основателно. А протекционизмът би могъл да породи отрицателни последици на общоевропейско равнище. По-нататък смятам, че трябва да се засили интеграцията в финансовия сектор на общо европейско равнище, а и някои данъчни е, въпроси трябва да бъдат урегулирани на общо европейско ниво. Понеже някои проблеми е, в контекста на днешната криза трудно биха могли да бъдат решени е, в националните рамки. И разбира се, националните парламенти би трябвало да обсъждат тези въпроси и биха могли да ги изведат на общо европейско равнище. Що се отнася до финансирането на МСП и на микропредприятията, тази система вече действа от 2006 година насам. Разбира се, благодарение на кризата или за съжаление, по-скоро процесът на финансиране на МСП е, е в застой. Три банки, между другото, е, избрани от надзорните органи, финансират е, малките предприятия с микрокредити и сега опростяват процедурите си, за да дадат възможност тази криза на повече предприятия да се възползват от тези възможности. Бих искал да попитам господин Мейштад какво мисли за следното. Добре би било, струва ми се, да се създаде един общо европейски фонд за микрокредити, който би могъл да се управлява с експертния потенциал на всички държави Понеже, както се каза, малките и средните предприятия, е, разбира се, са най-сериозно засегнати от кризата. Коша Ферера, е, Европейски парламент. След това ще започнем трета група изказващи се е, с представителя на Германия. Но нека чуем госпожа Ферера. Благо... Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин председател, че сте сред нас. Имам два въпроса. Първо, за функционирането на Европейската инвестиционна банка. В днешните кризисни времена, знаем, европейския бюджет е твърде малък, за да се справи с общоевропейските предизвикателства и се налага убеждението, че единственият, който може да се намеси е Европейската инвестиционна банка. Както и за прослудите еврооблигации. Та какъв е въпросът ми? До, до къде, до кога функциите е, които възлагаме на Европейската инвестиционна банка, в каква степен тези функции са съвместими с функционирането на финансовите пазари. Е, по-нататък, механизмите на управление. Смятам, че проблемът е все така на лице. И за Европейската инвестиционна банка. Да направи така, че целите на банката да бъдат осъществявани по-нататък по веригата от търговските банки. И тогава въпросът е в каква степен Европейската инвестиционна банка би могла да гарантира изпълнение на целите за оказване на подкрепа на, на микроравнище от търговските банки. Тоест, в каква степен Европейската инвестиционна банка може да гарантира изпълнението на поетите ангажименти от търговските банки, предвид изключителните проблеми, пред които самите тези банки са поставени днес. Благодаря. А, сега ще започнем трети кръг а, а, изказвания, но нека първо чуем отговорите. Започваме е, в третия кръг изказвания първо с представителя на германската делегация, след това е, с представителя на финландска делегация. А, изумително е как а, е, а, е, с говориме за суми от 30 милиарда, 50 милиарда до, а, и така нататък. И трябва да ам, осъзнаем, че всъщност тези пари идват от данакоплаците и всъщност това означават нови задължения. Харченето на пари, това не създава никаква стойност, ами използваните а, пари трябва да, ам, да предизвикват някакво въздействие, някакъв ефект. За, задължението вече е един много а, важен въпрос. И това ще е поставя следващата основа за следващата финансова криза. Петък ще се приеме вторият пакет за съживяване на економиката и това трябва да е на нас спирачка. В този пакет също съдържа, съдържа един а, гаранционен пакет от 100 милиарда евро. 100 милиарда евро с гаранции за сред, малките и средни предприятия какво означава да се е, гарантира, да се даде гаранция. Кой се гарантира в този случай, как ще ще отрази това на пазара и на а, <clears throat> изкривяването на конкуренцията. А, това са финансови въпроси, които засягат и економиката. А, каква е позицията на Европейската комисия, на Европейската инвестиционна а, банка и как какво се прави с тези пари, които се вливат в пазара? Това е основният проблем, който аз виждам. И на второ място, господин председател, банките не могат да бъдат принудени да дадат тези пари. И това е проблемът, който се появява отново и отново а, всъщност тези пари нямат никакъв ефект, ако банките откажат да а, отпуснат тези пари. Ние в Германия отказваме много ясно. Банките трябва да поемат своя собствен риск. Ние като държава няма да гарантираме на 100% тези кредити, ами банките трябва да се включат в поемането на този риск. На европейско ниво трябва също да се поеме този риск и това да се има в предвид. Вторият въпрос към комисията как ще се подходи срещу този протекционизъм, за който чухме вече от различни оратори. Това, което каза френският президент относно производството на автомобили в Чехия. И тази тема е много важна за нас като водеща страна в износа на автомобили, тъй като ние продължаваме да държим пазара си отворен. Как Европейската инвестиционна банка ще може да гарантира, че няма да има изопачаване на конкуренцията? Благодаря ви. Euh, Благодаря. Сигурна съм, че господин Мейштад ще отговори участие на вашия въпрос. И аз бих искал да кажа няколко думи и ви приканвам да се запишете за дебатите тази вечер, когато госпожа Мели ще бъде с нас. И не, не само, че има идеи, но тя е много компетентна да говори от името на колегиума на комисарите. Сега давам думата на представителя на Финландска, Финландия, господин Скинари, а след това госпожа Баева. Господин Скинари. Аз съм Йоко Скинари и съм председател на финансовата комисия в Финландския парламент. Изказването на колегата от Германия беше много хубаво и беше много точно. Въпросът е обаче как се насочват тези средства а, към потребността от тях и как ще бъде надзираван този процес за насочване на средствата и как да не се създадат някакви такива летящи пари, които биват спускани с парашут някъде. Бих искал да разбера от представителя на банката, кога започнахте отново да вярвате в банките? По-рано като че ли те бяха доста алчни, сега като че ли надзора работи по-добре. Всичко това е свързано, разбира се, и с ролята на парламента и комисията. Що се отнася до надзора? Какво е вашето становище за това как Европа трябва да извършва този надзор. Дали това трябва да се прави от Европейската централна банка, при нас в Финландия Финландската национална банка извършва надзора, или пък а, Световната банка или МВФ биха могли по някакъв начин да участват в този процес. Много бързо ни е необходима такава система, за да може да не се окажем в позиция, в която хората причинили кризата да са тези, които да управляват и нови пари да бъдат обект на злоупотреба. Как ще може да гарантирате всичко това? Станаха ли банките център на нововведения? Филанският опит е такъв, какъвто бе описан и от немския представител. Искаме да разберем обаче кой в крайна сметка плаща сметката. Всеки път, когато финансираме нещо, трябва да се питаме как използваме средствата, които идват от накоплатеца или откъдето и да идват, така че потребителите да се отказват в бъдеще от ползи за тях. Благодаря, колеги. Това са е, въпроси, които също ще имаме възможност да обсъждаме тази вечер с представителите на Международния валутен фонд и за други специалисти. Сега госпожа Баева от Европейския парламент, след това ще дам думата на господин Мейштат, за да отговори. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, госпожо председател, малко да променя перспективата е, и да използвам това, че господин Мейштат е тук, да го попитам за неговото мнение. Последния въпрос когато става дума за финансовите инфраструктури в банковия портфел при определени обстоятелства и като се има предвид, че потребителите и економиката а, на нашата страна може би не, не, не биха страдали толкова много от газовата криза, ако не имахме връзка с Гърция и с Румъния. Както казах от самото начало, няма цензура, може да попитате какво, питате каквото искате. Надявам се, че господин, Мейш, Мейштад ще отговори без особена трудност на вашия въпрос. Сега ще му дам думата, но искаме да кажа няколко думи във връзка с въпроса на нашия колега от Литва. Но това ще направя след това. Сега давам думата на господин Мейштад. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните въпроси. И това са въпроси, които се представят, се отнасят главно до политическите лица, отколко, повече отколкото до председателя на Европейската инвестиционна банка. На представителя на Литва, Литва ще кажа в отговор на това, че съгласен съм с това, че не могат днес да се търсят решения само на национално равнище. Това е голямата, голямата полука от кризата, която преживяваме. Ако искаме да осигуриме публичното благо, трябва да се опитаме да преодолеем националният егоизъм. Иначе няма да намерим никакви решения. А това въжи и за финансовата стабилност. Всички големи предизвикателства на този век, епидемиите, борбата с тероризма, борбата с организираната престъпност, борбата с измененията в климата, срещу бедността, всички тези големи проблеми не могат да бъдат решени от отделните страни индивидуално. Те изискват общо решение на европейско и по-нататък на световно равнище. Това е нещо, което трябва да се подчертае много дебело. Нито една страна не може сама да реши тези проблеми. Може би би трябвало да говоря повече за ролята на Европейската инвестиционна банка. Защото а, е, има, е, значи, е, едно. Има така една, една съблазън. Съб, когато има един проблем и когато той не може да се е, решава чрез е, кредити от европейския бюджет. Е, много пъти се казва, дайте да се обърнем към Европейската инвестиционна банка но а, ние сме, а, а, а, взимаме съвместно решение по въпросите на европейския бюджет, като Европейски парламент. Само това искам да вметна. Но, айде, добре, вие да не мислите така, вероятно Европейският вероятно съветът мисли по този начин. А, Е, не, поне така е за сега. Е, разбира се, някои неща може би ще променят. Но искам а, е, значи, да се върна към тази тенденция на съвета, да не кажем не на парламента, да се обръща към Европейската инвестиционна банка, там където а, не стига бюджета. Европейската инвестиционна банка е орган за заеми. Заеми, които трябва да бъдат връщани и да бъдат връщани с лихва. Една лихва, която не е кой знае колко висока, но все пак лихва. И разбира се, това е разход за онези, които взимат заемите. Има някои инвестиции, които са много важни в обществото, които трябва да се финансират. За предпочитане е да се инвестират чрез преки инвестиции. Това е първата резерва, която имам. Не, мога, не, може, не може всичко да се финансира чрез заеми. Втората оговорка, която искам да направя, това е, са възможностите на Европейската инвестиционна банка не са неограничени. Защо? Защото преди а, да даваме заеми, ние трябва също да заемем от някого средствата. А, ние не използваме бюджетни средства. Значи не са парите на дънокоплатеца, които ние използваме. А, парите, с които разполагаме, това са пари, които търсиме на световните финансови пазари. Трябва да кажа, че в момента това не е никак лесно. Моят екип прави всичко възможно, за да отговори на исканията на съвета. Съвета иска от нас да даваме 30% повече заеми. Миналата година сме отпуснали 38 милиарда евро. И по този начин Европейската авиационна банка е далеч най-голямият международен орган за отпускане на заеми. А сега съвета иска да увеличим сумата с още 30%. Значи да добавим 15 милиарда към тези 48, които миналата година отпуснахме. Ние сме отпуснали значи, 70 милиарда долара. Най-голям, ние сме най-големият заемодател. Но искат от нас да даваме повече заеми, т.е. значи трябва да търсиме средства на финансовите пазари в САЩ, в Азия, в целия свят. На същите тези пазари ние не се конкурираме. Конкурираме се, защото има и други. И ето тук са границите на нашите възможности. Ограничена е нашата способност да намираме средства на финансиране при достатъчно благоприятни условия за, за, за тези, които взимат заемите за заемоискатели. Тази седмица, например, трябва, искат от нас да даваме повече заеми на МПС, на, на малките и средни предприятия, а, но ние същевременно с това се сблъскваме с а, конкуренция. Даваме сега заеми за 10 годишен, за 10 годишен падеж. А, да а, а, тази година вече не можем да действаме както миналата година, защото а, Испания, Испания отпусна 10 милиарда, а, плати 90, а, 90 пунктове на Митслоп. Ние не можем да плащаме на време, защото ние ако плащаме на време, не можем да имаме вече съответни благоприятни условия за малките и средни предприятия. Тоест, иллюзия е да се мисли, че Европейската инвестиционна банка винаги може да прави повече и повече. Първо, защото става дума а, а, за заеми, а не на а, субсидии. И второ, защото има граници а, на, а, не в а, обем, а в условията, в, в достатъчно удовлетворителните условия, при които може да даваме заемите. Значи ние заемаме и след това отпускаме заеми. А, ще се върна на този въпрос. Но истина е, че минаваме през посредници. Но това съвсем не значи. Това е само една част от а, нашата дейност. Казах миналата година, на 48 милиарда а, заеми имаше 8 милиарда и половина бяха отпуснати на малки и средни предприятия. Останалите суми не, не сме ги дали на банки, дали сме ги било на а, власти, региони, а, общини и така нататък, а, или било на а, големи а, а, търговски дружества. Значи, минаваме през банките, даваме заем на малките, заем на малките средни предприятия, на малките общини, защото по този начин ние помагаме на голям брой малки малки заемоискатели. благодаря ви, госпожа, за въпросът, а именно. Мисля, че днес вече има консенсус по този въпрос за това как да се действа с, с заемите в Европейския съюз. Мисля, че вече са на лице условията. Ключово значение има а, а, за да се създадат трансверзални връзки в, по отношение на енергията. Благодаря ви, госпожо Баева, за този въпрос. Не отдавна бях в Будапешта на срещата на високо равнище, посветена на Набуко, но по този повод говорихме и за другите връзки, които трябва да се направят, които са абсолютно необходими. Бях в Словакия, там чух същите, същите мисли. И Европейската инвестиционна банка е абсолютно готова да инвестира, да финансира подобен вид инфраструктура. Сега се връщам към това, което говорихме в началото. А именно заемите на малките и средни, за малките и средни предприятия и микрокредитите. И въпрос на господин Бюфе за разпределянето на тези заеми между страните. Нямаме квоти по страни. Няма е, значи, априори някакъв план за разпределяне на средствата между страните членки. А, а, като се има предвид особено, че някои страни се интересуват от финансиране в един сектор, други в друг. Затова ние се стараем да има някакъв баланс, но пак казвам, няма квоти. И разбира се, нещата варират а, според а, периода. Пример, а, Германия през, преди по-рано Германия не много, се ползваше много от кредити от Европейската инвестиционна банка, но след обединението на Германия, германските райони, които бяха изостанали в развитието си, получиха сериозни финанси. Това бяха бившите лендери, лендерите на бивша източна Германия. И Германия от обединението на ВСАМ е един от най-главните бенефициенти на финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка. Но, пак казвам, няма квоти. Колкото до малките и средни предприятия, миналата година, 2008, дадахме на 6, сме дали заеми на 16 страни членки. Ако искате по-точни данни, мога да ви ги предоставя, но страните, които най-много са ползвали, страната, която най-много е ползвала кредити за МСП-та, това, това е Италия. Защо? Защото в Италия работим не само с големите италиански банки, но от няколко години работим също и с мрежата от малки банки, регионални банки, кооперативни сдружения, които познават много добре местните условия, познават местните малки предприятия. Опитваме се да прилагаме подобен подход и към други страни. В Испания, например, даваме заеми на регионалните каси, а не само на големите банки. Подобен е подходът ни в всички страни членки, където се опитваме да се приближим до терена, до местните условия, като работиме с, не само с големите банки, но и с малки регионални банки. Има няколко страни, в които на практика не сме направили нищо до сега. Но до сега това бяха балтийските страни. Мисля, че отчасти това се дължи на липса на информация и през 2009 година вече подписахме първият заем от този тип с банки от балтийските страни. А по традиция страните от Бенелюкс, Холандия, Белгия, Люксембург, Швеция и Дания – в тези страни, банките на тези страни не се интересуват от заеми от Европейска инвестиционна банка по различни причини. Но всички останали страни а, проявяват голям интерес към а, заемите от Европейската инвестиционна банка. Стигам до микрокредитите. И ще се опитам да обясна по-ясно. Новата програма Жасмин, програмата Жасмин, която, към която и Европейският парламент дава 4 милиона евро. Какво се стремим да постигнем? Стремим се да стигнем до институциите за микрофинансиране, специализирани в микрофинансиране, които не са банки. Искаме да насърчим, да поощрим банките, обаче да отпускат кредити на тези институции за микрофинансирането, за да могат те под своя страна да си свършат работата. Как постигаме това? От една страна оказваме техническа помощ и именно за това служи финансовата помощ, която отпуска комисията за подпомагане, професионализиране на дейността по микрофинансирането, за да може банките по-лесно да дават такива кредити, да не се колебаят прекалено много. И второ, отпускаме средства предназначени за микрофинансиране, в, съвместно с банките. Когато една банка а, се съгласи да отпусне едно евро за микрофинансиране, ние даваме друго евро, значи едно към едно. И представителят на Литва попита защо няма фонд за европейски фонд за микрокредити се кажа, че отначало и ние възнамерявахме нещо подобно. Искахме да създадем един европейски фонд за микрокредитиране. Започнахме да разговаряме с възможни партньори, финансови институции в различните страни членки. Дадахме си сметка обаче за следното. Връщаме се към първоначалният въпрос. Липсва солидарност затова се отказахме от идеята за подобен фонд и възприехме една по-проста, по-бърза система за съвместно финансиране. Не се отчаивам обаче, надявам се, че един ден, когато настъпи определена еволюция в мисленето по този въпрос, ще се разбере, че микрофинансирането, микрокредитирането е много полезен европейски инструмент и тогава нещата ще се променят. Именно новите страни членки а, а, могат да спомогнат за тази еволюция, защото именно микрокредитите помогнаха през последните години а, в, в, повече, повече в новите страни членки, отколкото в старите. И надявам се, че след като вече имаме примерът, че този инструмент може да бъде полезен в целия Европейски съюз, може би ще може а, да се върнем към идеята за Европейски фонд за микрокредити. Благодаря. А, сега искам да отговоря на господин Одри. Въпроса, който вчера отправихме към националните парламенти, беше малко по-различен от предишните години. Въпросникът, който разпратихме, беше по-скоро покана за размисъл, а, която да ни помогне да ориентираме дебата. Ние не очаквахме писмени отговори. Въпреки това, три делегации ни дадаха писмен отговор, между тях беше и делегацията на Литва. А, тя беше на, отговорите бяха на универсалният език, на английски, което ни даде възможност да разпространим този документ и да го включим в папката за документи, която получиха всички а, делегати. А, другите, които ни дадаха а, а, писмен отговор, са, ги дадаха на своите езици. Нямахме възможност да ги преведем своевременно. Сега, а, Както казах и по-рано, в уводните си думи ние оставихме на разположение на членовете, а ще даваме на разположение на господин Мейнштад. Проучването на експертите от нашия панел, които се опитаха да анализират планът за възстановяване, не само за реланс и за реконверсия, разбира се, и за подкрепа на банките. Както и вие самия посочихте, колкото до риска за национален егоизъм и протекционизъм, в анализа, който ви предлагам, има неща, които се отнасят именно до тази тема, неща, които мнозина от вас споменаха днес, които се отнасят до координацията, до риската от а, събуждането на протекционистски апетити, нещо, което е много обезпокоително. Кризата, която преживяваме е толкова а, дълбока, че трябва да се опитам да правим неща, които по-рано ни изглеждаха невъзможни. Като едновременно управляваме а, разходите и цената и в, в, в кръ, краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Но преди това, разбира се, трябва да се справим с неотложните задачи. Нещо, което да ни даде възможност да възстановим потреблението без да задълбочаваме своя дефицит, не само бюджетен дефицит, но също така и да без да увеличаваме зависимостта си, енергийната си зависимост, като не забравяме и измененията в климата. В същото време, разбира се, не може да искаме а, от, не може да иска да пускаме кръв на един болен човек значи, това е нашата обща отговорност, това е нещо, което а, никой а, не може да а, направи вместо нас. Иначе няма да успеем да направим нищо. аз разбирам каква, какво бреме сега тежи върху раменете на президентът Обама. Комисарът Алмуня накратко спомена това съществува един световен дисбаланс. И в рамките на този световен дисбаланс е, господин Стиглиц, който беше тук неодавна, каза, че богатите страни се финансират дефицита си за сметка на спестителите в най-бедните страни. и за затова е абсолютно необходимо в Америка да бъде възстановена растежа. Всички са съгласни за този въпрос а, но не при какви условия това трябва да стане. И това е дебат, който надявам се ще бъде воден в Г20, за да може по е така достатъчно интелигентен, по достатъчно разумен начин да се стигне до решения, без да бъдем слепи, без да изпускаме от поглед залогът, за който става дума. Значи, тук обаче трябва да се преразгледат економическите модели, които са използвани вече в продължение много години и това е особено важно. И тук излизам от ролята си на председател на Комисията по паричните и економически въпроси, защото като гледам положението в Обединените щати, трябва да кажа, че е необходим промяна в моделът на економическото развитие. Трябва да вървим към един по-устойчив модел в енергетично и екологично отношение. А, а пък при китайците трябва да се развие вътрешния пазар, Китай трябва да престане да бъде работилница, която само изнася а, за сметка на нашите предприятия. И всички тези въпроси са нещо, което трябва да бъде обсъждано. И затова казвам, че трябва да действаме в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, но не можем да кажем не ще направя това, а пък онези, които ще спечелят следващите избори, ще оправят това, към което аз не съм доправил. Трябва да действаме паралелно, едновременно, в национален, европейски и световен план. И онези, които мислят, че проблемите са прекалено тежки и трябва най-напред да се намерят решения на национално равнище, те ще се сблъскат, с, блъскат си главата в стената. Смятам, че моите колеги, нашите колеги го разбират чудесно. Колежката Астрид Люлинг от Люксембург ми казва, ужасно е. Имаме а, законодателство без архитекти защото архитектурата на европейската, европейския надзор, европейската регулация не съществува. И затова трябва ден след ден да работим, за да подобрим положението, да създадем повече, е, по-голяма заетост, защото за всички, защото иначе самите основи а, на Европейския съюз, както каза комисара Мал, Алмуня, вътрешния пазар, конкуренцията, реалността на това, което сме изградили заедно в течение на десетилетия, ще бъдат застрашени. И никой, разбира се, не иска това да се случи. Именно тук идва необходимостта да се борим с протекционизма, да разбираме а, мъката на онези, а, които са засегнати от кризата а, и а, от гледна точка на моят пост като председател на комисията, това са отговорите, които исках да ви дам. Предлагам да преминем към последен кръг от въпроси ще прочета списъка на тези, които са поискали думата. Надявам се, че не забравям никой. И след това ще дам думата на председателя на ЕИБ, господин Мейштат. И така, от холандска страна се иска думата, след това господин Балдасарани от делегацията на Сената, който ме помоли да се изкаже отново и след това госпожа Ванденбург от Европейския парламент. Някой друг желая ли да се изкаже? Няма други желаящи. Очевидно, значи още трима изказващи се. А, австрийската делегация също. Двама. Още двама. След което ще приключим с тази част от работата си. Холандската делегация има думата. Благодаря. Аз съм депутат от Християн-демократическата партия в Холандия. Искам да кажа няколко неща. Първо, всички държави в момента имат голям дефицит. Този 3% лимит, който беше заложен, е отдалечен надсочен. Исках да попитам и комисара, комисаря, как можем да направим така, че да не тръгнем по път, който да бъде фискално нестабилен и който да накара държавите членки на, на Европейския съюз да приличат на Исландия. Нито един от нас не би искал да се окажем в такава ситуация. Може би в момента се смеете, но ако сте в дълбока рецесия, има голям дефицит, както вие казахте току-що. Вие не можете да привлечете средства, защото Испания има нужда от 10 милиарда за един ден. Как можем да избегнем тази ситуация? Вторият ми въпрос е насочен към Европейската инвестиционна банка. Считате ли, че банката може да добави нещо? Да речем 1 милиард допълнителен а, капитал. Това изглежда като нищо а, пред тези 480 е, милиарда, които привлича една Германия. Та, Е Б, как допринася за развитието на местните економики. Ако вземем, например, такива огромни економики, като Германия, като Холандия, като Обединеното кралство, където средствата, които самото правителство привлича, са огромни. Благодаря, господин Балдасарин от Италианския сенат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че информирахте колегите, че има официален документ от Италианския сенат за финансовата криза. Той резюмира тримесечна работа по този въпрос и за това преценихме, че е добре да го раздадем тук на колегите. Искам да благодаря и на председателя на банката за това, че спомена Италия – каза, че тя е пример за държава с много малки и средни предприятия, които се възползват от кредити. Затова е важно ЕИБ пряко да инвестира местните банки в страната, които са най-близо до тези малки и средни предприятия. За нас това е изключително положителен опит, макар че делът на кредита към малките и средни предприятия винаги е малък и дори е скромен, бих казал, в сравнение с сумите, които стигат до големите фирми. Въпросът ми е следния. Имаме определени безпокойства, свързани с това, че ако държавните ресурси се насочат най-вече и може би комисаря Алмуня малко а, пообърка нещата, когато каза, че следващите две години и ресурсите, които ще се предоставят, ще бъдат между 3 и 4% от БВП, но той обърка според мен ресурсите, които се насочват към дълговете на големите фирми и големите банки, с ресурсите, които биха могли да бъдат насочени към семействата, за да се подкрепи потреблението или малките и средни предприятия за инвестиции. Та, това, което ни безпокои е следното. Ако държавните средства или пък средствата, които Европейската инвестиционна банка може да предостави, отиват най-вече в подкрепа на големите банки, големите търговски дружества, големите предприятия, то тогава рискът е, че малките и средни предприятия ще плащат два пъти по-скъпо цената на кризата. Първо, що се отнася до кредита, който ще трябва да вземат и на второ място, що се отнася до лихвите, които ще плащат. Така че въпросите ми са два. Госпожо председател, трябва да кажа, че тук сме изправени пред един много странен парадокс, който може да доведе до нови економически теории, защото от една страна Европейската централна банка залага ликвидността, извинете, привлича ликвидност а, в а, банките, и залага един вид капан на ликвидност. От друга страна, междубанковия пазар е блокиран, тъй като банките вече не си вярват една на друга. Така че имаме един капан на ликвидността и в същото време имаме кредитна криза в реалната економика. Така че това е изключително важен гордия възел, който е изключително опасен също така. Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка биха могли да помислят дали за определен период не могат да дават някакви гаранции на междубанковия пазар, така че ликвидността, която се а, създава от ЕЦБ, да може да бъде инжектирана в а, системата за производство. От друга страна, какво мислите за френското решение на проблема? Да има нещо като омбудсман, който да защитава кредитите. Например, като се има предвид колко са слаби малките и средни предприятия, този човек ще бъде нещо като посредник между банките и тези предприятия и с тях ще договори условията, при които се предоставят определени суми и при какви условия. Благодаря. Благодаря, госпожа Ванденбург от Европейския парламент, след което двамата представители на австрийската делегация и с това ще приключим изказванията за днес след обед. Госпожа Ванденбург. Е, благодаря, госпожо председател. Извинявам се, господин Маслер, не можа да ви изслушам самото начало, защото а, по принцип много обичам да слушам какво имате да кажете, но на този случай нямах възможност. А, чух вашия отговор на част от въпросите, които ви бяха зададени по отношение на конкуренцията на пазара на държавните облигации, където ЕИБ усеща такъв тип конкуренция между държави членки, издаващи такива държавни облигации. Аз повдигнах този въпрос и пред господин комисар Елмуня, който ни каза, че се опитва да координира част от действията си с конкретните държави членки, за които става дума. Но няма ли възможност да отидем отвъд всичко това, отвъд координацията? да се опитаме да ги съберем заедно и всичко да бъде доста по-изгодно, а не да имаме такива отделни емитенти. И чисто на свето... и на погледнато на световните финансови пазари бихме могли да имаме по-добри условия. Федералните бондове в СА... извинете, облигации в САЩ привличат много капитал от Китай, от арабските страни. Не може ли от гледна точка на АИБ и опита на АИБ да представите, не разбира се веднага, но по принцип някакви цифри за това какви биха могли да бъдат предимствата или ползата най-общо, както и печалбата, или пък спестяванията за държавите членки на Европейския съюз, ако те се обединят и използват ЕИБ, за да се издават европейски облигации. Е, благодаря, госпожо председател. Относно микрокредитите, в е, Австрия и при нас регионалните банки предоставят микрокредите, но има големи проблеми а, поради административната тежест. не трябва и банките да се въвличат в допълнително отпускане на кредите. кредити. При Базел 2 една забележка какъв е смисълът, ако в централноевропейските страни прилагаме толкова стрикни мерки, а от други, а, друга страна по Базел 2 много от разпоредбите се е, пренебрегват. Благодаря. Господин председател, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Може би най-напред трябва да засегна въпросите, които се отнасят по-конкретно до Европейската инвестиционна банка и в частност въпроса на делегата от Холандия, който с основание каза, че бихме могли да направим за банките не кой знае колко много в сравнение с наместата на държавата за избавяне на банковата система. Но нашата намеса е по-различна. Целта на нашата намеса не е да помогнем на банките. Нашата цел е да поддържаме, доколкото е възможно, кредитирането на малките е, предприятия. Вярно е, че 15 милиарда евро, които заехме на търговските е, банки, е капка в морето е, в сравнение с средствата предоставени от държавите. Но нашето желание е тези средства пряко да бъдат от полза за МСП и оттам условията, които залагаме е, в договорите с банките посредници. Нашите средства се предоставят на тези банки изрично при условие, че те ще кредитират с предимство МСП например, по, от количествена гледна точка, за едно наше евро европейските търговски банки ще трябва да докажат 2 евро нови кредити за МСП. Значи тук става въпрос за 200-250 милиона евро на банка и значи търговската банка ще трябва да докаже, че е отпуснала 500, за да вземем такъв пример, милиона евро на МСП. Значи целта не е да помагаме на банките, а да упражним известен лостов ефект проект, за да е, помогнем на МСП. И на второ място, в новите договори, които по-настоящем договаряме, включваме задължението на Търговската банка да е, търси минимално, минимална е, финансова изгода възможно и повече, стига пазара да го допуска, но по-настоящем в договорите, които договаряме, минимума е 40-45 базисни пункта, т.е. по-малко от половин процент. Така че прав сте. В абсолютно изражение не е кой знае колко, но ние търсим един мултипликационен ефект, стимулирайки кредитирането на МСП. От друга страна, ние разбира се, наблюдаваме е, с какъв темп банките посредници освояват предоставените от нас средства. И за сега ситуацията е различна в зависимост от съответната е, държава. В някои държави банките доста бързо освояват средствата, в други не толкова бързо. Е, и ние възнамеряваме да поддържаме натиска върху нашите банки посредци, за да може наистина да се опозотворят средствата. Искам да добавя, между другото това беше въпрос във връзка с контрола, че в договорите с банките ние си запазваме правото да е, изпращаме наши аудитори, наши проверяващи на място при банката посредник, за да се уверим в изпълнението на условията по договора от нея. Що се отнася до изразената загриженост от е, представителя на Италианския сенат, аз му благодаря за е, това, че наистина в Италия сме направили опит е, да диверсифицираме. Благодаря му за това признание. И а, по, а, аналогично ние се опитваме с други държави членки да се сключат а, такива договори за МСП с максимален брой банки посредници, най-вече кооперативните или е, местните спестовни каси, които са много по-близо до МСП. Що се отнася до е, този крейтен медиатор е, или застъпник във Франция, има го и в други страни, има, има го и в Белгия, и то от няколко години едно малко предприятие, е, на което банката е отказала кредит, но пък малкото предприятие смята, че е, отказа е бил неоснователен, може да се обърне към е, медиатор или посредник, който да, да примири двете страни. На въпроса на госпожа Ванденбург бих отговорил, че идеята не е лишена от логика е, е, вие знаете, тя вече се застъпва от мнозина, е, най-вече Жан-Клод Юнкер, министър-председателя на Люксембург и председател на Еврогрупата. Той именно лансира тази идея за, за нещо като пул, за, за общи е, е, средства, които биха дали възможност да се отпускат кредити при най-добри условия. Това фактически е ролята на Европейската инвестиционна банка. Ние по-настоящем е, отпускаме кредити при най-добри условия, по-добри от тези, които предлагат някои от нашите акционери, т.е. държавите членки. Че всички държави членки са наши акционери и ясно е, пазарът постига нещо средно между държавите е, членки и би било възможно е, е, да се постигнат по-добри условия, отколкото имаме по-настояще. Но пък идеята на Жан-Клод Юнкер бе отхвърлена от някои колеги в рамките на, на Еврогрупата с аргумента, че трябва да се, да се внимава да не се е, стигне до, до накърняване на бюджетната дисциплина опасенията, които е, споделят противниците на идеята, е, е такова. Е, биха се възнаградили онези, е, е, които е, е, фактически не контролират бюджетния си дефицит. И всъщност тези е, лихвени равнища са е, опит да се поддържа съответна бюджетна дисциплина и в отговор пак на въпроса на холандския депутат, пак трябва да кажа, трябва да бъдем особено предпазливи за запазването на средносрочното бюджетно равновесие. Винаги ще има определени предизвикателства и особено застаряването на населението. Е, понеже днес сме в економическа криза, от това не следва, че всички изведнъж се подбладим. Значи, демографската криза си е на лице и става все по-осезаема и по-осезаема за националните ни бюджети. И ако не постигнем балансираност на бюджетите и то максимално бързо, е, опасявам се, след няколко години ще се окажем в изключително трудна обстановка. Лично аз съм убеден, че при сегашните обстоятелства е необходим план за възстановяване, в това число чрез бюджетни средства. Признавам, че на времето доскоро бях твърде предпазлив е, по отношение на тази идея, понеже съм от страна, е, в която поддържала сериозни бюджетни дефицити в продължение на години. Аз бях министър на финансите на тази страна, бюджетният дефицит достигна 13% и знам, че оттам нататък е, изпуснеш ли го, ще трябва в продължение на години да налагаш непопулярни мерки, за да възстановиш баланса. Така че, наистина, аз бях доста неохотен по отношение на тази идея. Но, при сегашните обстоятелства, просто има, защото има защото други фактори, които биха могли да помогнат за възстановяването на положението, не са на лице, наистина смятам няма альтернатива е, бюджетната намеса. Но тази бюджетна намеса трябва да бъде строго оразмерена, с целенасочени е, мерки. Е, Просто опасявам се, е, че в името на тази бюджетна намеса е, могат да бъдат допуснати разходи, които нямат нищо общо е, с добросъвестното економическо възстановяване. Иначе това трябва да бъдат целенасочени, строги, бързи и временни мерки. Ще кажете мерки за две години и към края на 2010 година всичко ще приключи. Да, но това са е, мерки, които ако не дадат резултат е, до 2010, вероятно ще трябва да бъдат е, продължени е, в своето действие. Е, но така или иначе, е, е, бюджетен баланс, равновесие трябва да се постигне. Благодаря ви много, господин председател на Европейската инвестиционна банка, за, за отговорите, за, за размисъла, за приноса към дебата. Е, предлагам сега да дадем думата на моя колега за заключителни думи е към тази част от е, работата ни, след което е, кратко ще ви, накратко ще ви запозная с предстоящата програма. Уважаема госпожо председател, господин председател, уважаеми колеги, Искам да кажа, че много позитивно, че всички тук разбират значението а, на малките и средни предприятия в държавите членки, тяхто значение и за заедостта, и за Европейския съюз. Председателството на Чехия се концентрира върху прилагането на конкретни мерки в резултат на закона за а, малките а, и средни предприятия преговорите по отделните мерки в тази област се провеждат в връзка с намаляването на данъчните ставки на ДДС. Чехия се опитва да подпомогне и да приеме законодателство в подкрепа на малките и средни предприятия до май 2009 година. През първата част на заседанието ставаше въпрос за економическата криза. Утре ще се занимаем с тази криза и с финансовия министр господин Калосек. Искам да благодаря на комисията за тази инициатива. Благодаря на всички, които взеха участие в тази дискусия, която беше много позатворна и интересна. И само с една открита и искрена дискусия, такава каквато проведохме днес, можем да се справим с тези проблеми и то съвместно. Тези проблеми засягат всички нас и за това трябва да намерим едно общо решение на европейско ниво. Благодаря ви. Уважаеми господин съпредседател, мисля, че никой не би могъл да мечтае за по-добро заключение. Стига всеки да е убеден наистина, че е необходимо да упражняваме натиск върху нашите правителства е, в интерес на това послание. Предлагам е, сега да е, спрем работата си е, за днес до 7.30, до 19.30, когато ще се срещнем на партера в депутатския ресторант, където ще вземем първо един аперитив, а след това няма да мине без дебат, разбира се, и по време на вечерята е, и е, естествено ще имате възможност за неформални контакти.